Председателката, уважаеми колеги, знаете, че обикновено не обичам да санкционирам онези, които са точни, не обичам да ги ощетявам, затова нека започнем горе-долу на време. Точка първа – приемане на дневния ред. Има ли от ваша страна възражения по дневния ред? Не. Доколкото виждам, Дневният ред се приема в настоящия си вариант. Точка 2. Съобщение на председателя. Нека първо Приветствам сърдечно с добре дошли четиримата нови членове на нашата комисия. Сред тях е господин Виктор Негреско от Румъния, Маркос Росемпел от Испания и двамата колеги са от групата на социалистите и демократите. Вероятно ще дойдат днес сутринта. Влад Мариус Ботос също от Румъния, от групата От Нови Европа и госпожа Йоанна Сикорел от Франция са другите двама нови членове. Госпожа Сикорел също от групата Обнови Европа. Днес имаме превод със следните езици френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, унгарски, латвийски, полски, словашки, словенски, български, румънски и хърватски. Обръщам ви също така внимание, че заседанието ни ще се излъчва на живо по интернет решения на координаторите от 21 януари 2020 година. Уведомявам ви, че решенията на координаторите от 21 януари са били разпратени по имейла на всички членове на Комисията по култура. Решенията ще се считат за официални, ако в рамките на официалния срок до 24 януари не бъдат представени възражения. Нека кажа няколко думи по предстоящия Европейски съвет, на който ще се водят преговорите за многогодишната финансова рамка. Нека съвсем ясно кажа, че стойностите, предложени като компромис от председателя на съвета Шарл Мишел, са просто неприемливи за Комисията по култура. Изключително ниски са според нас тези суми. Предвиждат се съкръщения на финансирането по Еразъм Плюс, а Европейският парламент предложи средствата да се отроят. Тази сума е ниска не само спрямо нашето предложение, но и спрямо първоначалното предложение на комисията. С нея няма да е възможно да се финансират нови инициативи. Нито Европейските университети, нито Discover EU, нито центровете за професионално образование – ще могат да бъдат адекватно финансирани. Вчера заедно с докладчиците в Сянка заявих пред печата, че според нашата комисия, ако не бъдат значително повишени предложените бюджетни кредити, то Европейският парламент ще трябва да предложи да се заличат от програмата всички нови инициативи и проекти. Става дума за три нови инициативи, сред които е Discover EU. Похвални са тези инициативи, някои от които са от страна на парламента. Но ако за тях няма достатъчно средства, ще трябва да се отклонят средства в много голям размер по вече действащи програми, по които така или иначе финансирането не достига. И това е в пълен разрез с тържествените декларации на политиците. Те постоянно говорят за това колко е важно образованието, колко е важен обменът, колко е важно младежите да се образоват в чужбина, колко е важен културният обмен, за да се възползваме взаимно от опита си. Бих казала, че е важен културният обмен, за да се опази и богатото европейско културно наследство. Но когато става дума за финансирането на действия във всички тези области, политиците не правят нищо. Оправдават се с селското стопанство, с Зеления пакт, с други инициативи, които трябва да се финансират. Не съм готова да приема нещо такова като председателка на Комисията по култура. Затова, моля, мобилизирайте се, разговаряйте с всички засегнати страни, с всички отговорни лица. Трябва да упражним натиск върху съвет. Обръщам се към представителите на Комисията. Комисията също не би следвало да е доволна от предложението на съвета, тъй като тя е излязла с много добри инициативи, които обаче няма да могат да бъдат финансирани по бюджета, който предлага съвета трябва да настояваме за повече финансиране за програмите от областта на образованието и за творческа Европа. По творческа Европа все още няма конкретни стойности за плащанията, но се предвиждат съкръщения, които са тревожни. И ако станат реалност тези съкръщения, то това ще урони европейската идея. Същото въжи и за еразъм. Политиците в държавите членки постоянно правят тържествени изявления за значението на културата. Но ако предвидим това финансиране, програмите ще се провалят. По-дребно мащабните инициативи от сферата на културата вече така или иначе нямат достатъчно финансиране ще трябва да се окаже по-голям натиск за финансиране на тези програми, тъй като така ще се даде възможност на субекти, които до момента не са си помисляли да кандидатстват за европейско финансиране. Най-вече в настоящата криза в Европейския съюз е много важно да се заложи на културата и образованието, но явно Шарл Мишел не си е извлякал съответните полуки. Ако видите какво финансиране се предлага, то ще видите, че по програми като Творческа Европа, бюджетът ще е още по-нисък, дори в сравнение с настоящия им бюджет. А по тези програми така или иначе не достига финансирането. В Комисията по култура и надявам се, че ще ме подкрепите и вие, ще направим всичко възможно, за да се коригират така заложените погрешни приоритети от господин Шарл Мишел. Ще се борим за това. Надявам се, че и комисията ще ни подкрепи. Не може да се работи по този начин. Абсолютно е недопустимо, според мен. Sie merken, mich hat das ziemlich wütend gemacht. Виждате, че съм доста разгневена. Става дума и за финансиране за научни изследвания. Всички в един глас твърдят, че Европейският съюз трябва да е модел за подражание в областта на иновациите и научните изследвания. Едновременно с това съкръщават финансирането, като че ли изобщо не помнят какво са казали вчера не отговаряме пряко за научните изследвания, но ще са засегнати от съкръщаването на финансирането за научните изследвания университетите, които спадат към нашата компетентност. Така че имаме повод за тревога. Пристъпваме към гласуването. Точка трета. Европейски семестър за координация на економическите политики. Аспекти свързани с заетостта и социалната политика в годишния обзор на растежа 2020 година. Бях докладчик по становище. Нека кажа няколко думи преди гласуването. Благодаря на докладчиците в Сянка и на останалите депутати за конструктивната им работа по досието. Обедена съм, че постигнахме добър резултат. Дадохме израз на основните си позиции, излязохме и с конкретни идеи и предложения. Ако нямате какво да добавите, нека пристъпим направо към гласуването. Всички ли си носите картите за електронно гласуване? Поставени ли са в устройствата? Добре, започваме. Точка първа, изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Като че ли мнозинството е същото като по предишното, нека проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 4. За против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 39. За, против, въздържали се, електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно 8 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 45. За, против, въздържали се. Малко по-различно е мнозинството тук. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Еднакъв брой гласове за и против. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 няма да се гласува. 48 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 9 за, против, въздържали се, приема се. 154-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме поименно по целия текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Един глас против, двама въздържали се. Приема се с голямо мнозинство. Благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Проект установище на тема Насоки за бюджета за 2021 година, раздел 3. Комисията по бюджети през декември взе решение за вътрешната процедура в парламента по бюджета за 2021. Взе решение за промени по тази процедура. Съгласно промените, Другите парламентарни комисии следва да излизат с становища за годишния бюджет, след като парламентът е излязъл с основните си приоритети за бюджетната процедура. Моля онези, които излизат от залата, да излязат тихо, за да можем да продължим работа. Ето, виждате ли, че може. По силата на това решение, ресорните комисии следва по-ефикасно да участват в определянето на общата политическа стратегия, която парламентът е заложил в приоритетите си. Днес ще изслушаме докладчика си по становище за насоките за бюджета за 2021. Това е господин Ромео Франц. Тъй като е предвиден съкратен график в рамките на новата процедура, крайният срок за внасяне на изменения е 21 януари, 12 часа на обяд. Нямате много време още за внасяне на изменения, но това се дължи на взетото решение за съкратена процедура. Давам думата на господин Франц, за да ни изложи становището си. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ще ви представя предварителния си проекто текст на становище. Ще ви изложа предложенията, които съм изготвил за комисията по бюджети. Най-вече като се има предвид настоящото предложение за многогодишната финансова рамка, по което се предвиждат големи съкръщения за сферата на културата и образованието, Нашата комисия, Комисията по култура, трябва да застане на категорична позиция. Тези съкрещения са абсолютно недопустими. В становището си изтъквам значимостта на програмите от областта на културата и образованието. Изискваме увеличаване на бюджетните кредити за плащания, при това значително. Програмите от областта на културата и образованието са от голямо значение за справенето с, с предизвикателства световен мащаб, като например измененията в климата прилагат. Предвижда се по Еразъм, поне това е моето предложение, да се отроят средствата за тази програма за периода до 2027 година. Освен това, проекто бюджетът за 2021 трябва да е не само по-висок от този за 2020, но и да е структуриран така, че нито през първата, нито през последната година от програмния период да се стигне до недостиг на финансиране. Що се отнася до Творческа Европа, тази програма е от голямо значение за аудиовизуалния, творческия и културния сектор в Европейския съюз. Затова бюджетът по нея, последващата МФР, трябва да се удвои. Има и една сравнително нова програма Европейския корпус за солидарност. И по тази програма, по бюджета за 2021 година, трябва да се запази първоначалната сума, предложена от комисията в рамките на МФР. Само така ще можем да откликнем на многото очаквания сред младите хора в Европа във връзка с тази програма. Програмата Европа за гражданите също трябва да получи адекватно финансиране в рамките на новата програма Граждани, равенство, права и ценности. Тази програма е символ на общоевропейските ценности, както и на приобщаването на гражданите в цяла Европа. Моите предложения могат да се синтезират в 6 коментара. Първият ми коментар. Изтъквам значимостта на програмите от нашата сфера за постигането на целите от социалната сфера, най-вече на приобщаването. Второ, значимостта на програмите от областта на културата и образованието за борбата срещу климатичните промени, както и за справяне с промените в обществата. Трето, пилотните проекти. Тук изисквам от комисията своевременно да ни уведоми за графика, както и да гарантира повече прозрачност. Четвърто, полезно взаимодействие с други програми, като например Хоризонт Европа. Тук изисквам от комисията по всички програми на Европейския съюз да се разработят съгласувани стратегии за образованието, младеща, културния и творческия сектор както и да се работи ефективно по тези програми. Пето, обръщам внимание на това, че не бива да се стига до криза с плащанията, каквато наблюдавахме по време на МФР за периода до 2013 година. Нерядко нези, които работят по програми от областта на образованието и културата са отделни физически лица или по-малки организации. Точно тези субекти не могат да си позволят забавяния при изплащането на средствата. Накрая обръщам внимание на значимостта на бюджетния ред мултимедии по бюджета за 2020 година. Тук трябва да се повишат средствата, за да може и да се провежда ясна комуникация по европейски въпроси. Моля да подкрепите становището ми и измененията ми по него. С удоволствие ще изслушам идеите ви. Благодаря ви, господин Франц. Първо ще се изкажат докладчиците в сянка. Ти от името на Ела ли ще се изкажеш? Добре. Госпожа Фара, след това господин Слабаков, след това Даниела. Петра, кой ще се изкаже от ваше име? Добре, ще те включа тогава в списъка. Първо искам да подкрепя първоначалното ви изказване за бюджета за Erasmus Плюс. Това е истински източник за мобилизация, сериозно притеснение и напълно съм съгласен с това, което казахте. Ние сме на ваше разположение да водим тази битка, която е от ключово значение с оглед на нашите цели в областта на културата и образованието. Искам да благодаря и на колегата за добрата работа като докладчик Смятам, че измененията са полезни и уместни и допълват проекто становището. Очитават се нашите приоритети в бюджетната сфера. Трябва да подчертая някои важни аспекти. Нашите програми да се адаптират според промените в екологичната и социалната сфера. Много е важно да се извърши по-бърза оценка на пилотните проекти и подготвителните действия от страна на комисията. Ние подкрепяме това становище. Ще добавим някои изменения, които надявам се, че ще се впишат съвсем уместно в контекста на проектотекста. Господин Благодаря, госпожо председател. Може би ще ви причина, вероятно, тъй като съм от групата на консерваторите, а колегата от групата на зелените, но аз смятам, че докладът е много добър. Няма да изброявам всички неща, които са ми харесали, защото той беше изключително изчерпателен. смятам, примерно, че Творческа Европа... По-бавно да говоря. ли? Извинявам се, че говоря толкова бързо. Нищо. С една дума, много ми харесва доклада. Това е истината. И а, се радвам, че мислим в една и съща посока. Това, което а, мисля, че трябва да се оправи е, че не трябва да се отвои финансирането на Творческа Европа, трябва да се отрои. Аз по принцип съм винаги по-краен. Единственото, което не ми беше така, може би е не точно формулирано, как програмите в областта на културата и образованието и творчеството ще доведат до справяне с глобалните предизвикателства в изменението на климата. Тоест, вероятно е, е от самата формулировка, не че имам нещо против. <clears throat> Според мен трябва да се набляга значително повече на това, че фактически културата и творчеството носят економически растеж и работни места – Тоест, това е свързано с постигане на економическите цели на нашето общество. И когато една програма е успешна, колкото Еразъм Плюс, тя би трябвало да се разширява, а не както е в случая, както ни предлагат, тя да бъде свита и едва ли не да изчезне, тъй като няма да има финансиране. Тоест, според мен е трябва да има значително повече средства. Не знам, може би трябва да напишем някакво писмо ли до някого, нещо да да отидем да направим възстание или смисъл бунт да се дигнем, ако трябва да ще лежим пред парламента, но не, не е възможно в сектори като култура и образование да няма пари. Това, между другото, е абсолютен грях на всички политици от всички европейски държави. Първото, на което се посяга, са парите за култура и образование. Не знам защо е така. Благодаря. Това беше. Мерси. Михаела Жойдрова ще е Михаела Жойдрова ще представлява докладчика Кристиан Елер, докладчика в Сянка. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Нашия докладчик подкрепя становището. И искам да кажа следното. Текста се движи в същата посока, като изказването на председателя на комисията. Получих, изпратих писмо до премиера Бабиш, в което го моля да отхвърли предложението на председателя на съвета Шарл Мишел, който предвижда сериозно урязване средствата за еразъм, а също и намаляване на очакванията в сферата на образованието и културата. Може би вие да почерпите вдъхновение от действията, които сме предприели към министър-председателя ни. А иначе, що се отнася до доклада на колегата, изцяло го подкрепям. А що се отнася до Еразъм, това е инвестиция в младото поколение. Това е една приобщаваща програма. Не искаме Еразъм да води до изключване на части от обществото. Точно обратното, искаме това да е една приобщаваща за младеща програма, най-вече за тези, които нямат е, всички възможности. Това е свързано и с творчеството, с ценности като солидарност и така нататък. Поради това предложението на председателя на съвета е е неуместно и ние подкрепяме изцяло позицията на нашия колега. Госпожа Камереверт от името на докладчика Сянка, господин Негреско. Благодаря ви. Виктор Негреско, за съжаление, в последния момент трябваше да отпътува за Румъния, поради което не може да участва в днешното ни заседание. Ще ви изложа неговата позиция. Приветстваме позицията на докладчика. В нея се съдържат всички важни за нас моменти, най-вече като се има предвид настоящото предложение за следващата МФР. Председателката ни с право подхожда изключително критично към него трябва да направим всичко възможно, за да не се стига до положението, до което се стигна по време на предходната многогодишна финансова рамка. Не бива да се стига в началото на следващата МФР до забавене на плащанията по програмите. Би следвало, може би, да изискаме от комисията да разработи нещо като извънреден план, за да може да започнат програмите, през януари 2021 година. Дори да допуснем, че всичко протече както трябва, като оставим на страна плащанията, вероятно едва през месец ноември тук в парламента ще можем да вземем окончателното решение за програмите. Оттам нататък ще остава само един месец време, в рамките на който няма да може да се разработят насоки. И затова комисията, според мен, трябва да изготви нещо като извънреден план, за да може да започне изпълнението на програмите по Еразъм Плюс, Корпуса за солидарност, Творческа Европа и Европейската програма за гражданите. По тези програми трябва да се започне още в самото начало на 2021 година. Подкрепяме идеята за диференцирани мерки в Европейския съюз, посветени на мултимедиите и комуникацията. Европейската комисия тук според мен трябва да работи по-активно в по-широк контекст, отколкото в миналото. Подкрепяме всички идеи, изложени от колегата в становището му. Тук таме, вероятно, ще постави малко по-различни акценти. Вече визирах извънредната програма. Ще наблегнем също така и на значението на програмите от областта на културата и образованието за социалната сфера в Европа. Тези програми внасят изключителен принос към социалното сцепление в Европейския съюз. Тук трябва да се постави по-силен акцент в текста, според нас. Благодаря ви. Има ли други желаящи да се изкажат? Госпожа Сикорел. Oui, bonjour à tous. Добър ден на всички. Добър ден, госпожо председател. Добър ден на всички членове на комисията. Вие може да разчитате на моят е пълна ангажираност и боен дух. Аз поделям това, което казвате, госпожо председател. И след думите трябва дела. Може да решите на нас. Искам да кажа, че аз поддържам връзка с изпълнителната власт във Франция тези дни, що се отнася до бюджета, който е много под нашите очаквания. И смятам, че трябва да има едно съглашение, една пълна мобилизация, проява на солидарност от страна на френската изпълнителна власт, която мисля, че ще се стане редом до нас, на наша страна. Господин Милан Звер. Благодаря ви, госпожо председател. В качеството си на постоянен докладчик за Еразъм Плюс се чувствам задължен да кажа няколко думи. Нека благодаря първо на господин Франц за проектостановището. Благодаря му и за позицията, на която застава в него. Напълно го подкрепям. Всички се обявихме за увеличаване на предвидените бюджетни кредити. С всички имам предвид и председателката на комисията. Еразъм Плюс е сред приоритетите ни – поне беше сред приоритетите ни преди изборите. А след изборите изведнъж задуха по-различен вятър. Но трябва да има повече последователност. Трябва да се работи за реализирането на всички мащабни инициативи. Радвам се, че всички изказали се до тук колеги подкрепят докладчика ни. Радвам се също така, че всички настояваме за повече средства в сравнение с това, което предлага господин Мишел. Няма като че други желаящи да се изкажат сред депутатите. Обръщам се към представителите на комисията. Иска ли някой от вас да вземе отношение? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, дами и господа, Уважаеми депутати, комисията изслуша с голямо внимание позицията на тази комисия в парламента, що се отнася до младежта, образованието и културата по-конкретно. Искаме да ви благодарим сърдечно за изразената подкрепа на програмите в тези области. Да ви вие призовавате за засилване на бюджета за Еразъм Плюс и Творческа Европа. Ние изцяло сме съгласни, че трябва да се заделят повече средства, както е правено отколкото в миналото, за да може бъдещата програма бързо да постигне и изпълни своите цели, а именно повече приобщаване, повече участници, да се окаже конкретна подкрепа на децата в неравностойно положение, но също така да се създаде европейско реално пространство на образованието до 2025 година. Да се разгърнат напълно инициативите на европейските университети, вузовете да са един нов алианс. Да не забравяме и творците в Европа, независимо къде са те трябва да се допринесе за развитието на, на творческия сектор. Мисля, че това стои в основата на европейската солидарност. В този дух комисията много внимателно формулира своето предложение през май 2019, внимателно проучи новата многогодишна финансова рамка, която предвижда сериозно увеличение на бюджета на програмите. В момента стигаме деликатен етап от преговорите по рамката. Искам да ви благодаря, че толкова ясно призовавате за намаляване, за премахване на съкръщенията в сферата на образованието, младеща и културата и заделянето на достатъчно средства за програмите в тези области. Времето напредва. Надяваме се, че ще бъде на постигнато споразумение с съвета и с парламента по цялата финансова рамка. Защото това ще е от ключово значение, за да могат 307 програми, финансирани от бъдещия европейски бюджет, да започнат да функционират от 1 януари до година. Искам да подчертая в тази връзка, че въвеждането на сегашната многогодишна финансова рамка, както напомнихте, бе свързано с сериозни закъснения, които бяха много неблагоприятни за много бенефициенти по програмите, включително и по Еразъм и Творческа Европа. Трябва да се избегне подобна ситуация отново, тъй като опасността е съвсем реална – рискуваме много скоро даже да закъснем още повече, отколкото през сегашната многогодишна финансова рамка. Подобно забавяне и свързаните с него несигурности ще имат сериозни отрицателни последици за младите участници, за бенефициентите, за най-уязвимите. Поради тази причина комисията вярва в стойността на своята и първоначална позиция и остава готова да търси споразумение. Що се отнася до Еразъм и до бюджетните кредити, отчитаме изцяло искането на вашата парламентарна комисия. Тези въпроси ни вълкуват и нас. Ние трябва да осигурим плавен преход между двата програмни периода. Трябва да се напомни, че тези аспекти, а и финансовия профил на програмите зависят е, напълно от крайния резултат от преговорите. Благодаря. Председателката, благодаря на комисията за това, че споделя позицията ни във връзка с бюджета. Радвам се, че и вие смятате, че е необходимо адекватно финансиране, за да може да се осъществят както трябва всички мерки. Във връзка с забавенията по програмите, трябва да кажа, че бюджетът е само една от причините за подобни забавения. Много би ми се искало комисията, възможно най-скоро, да започне преговори с парламента, за да намерим решение на проблема с управлението. Ако намерим такова решение, то това ще е една огромна крачка напред. Но първо трябва да постигнат съгласие помежду си комисарите. Парламентът няма да се откаже от правото си да участва в качеството си на съ... законодател в вземането на значими политически решения. Наясно сте защо няма да го направим. Няма да го направим в името на гражданите. В качеството си на народни избраници имаме определени задължения спрямо европейските граждани. Благодаря ви. Ако гостите ни са вече тук, можем да продължим, но всъщност не са още тук, затова трябва да прекъснем за малко. Ще прекъснем за малко докато не дойдат представителите на фундация Ана Линд. Малко по-бързо приключихме по предишната точка. Би ми се искал обаче да продължим по-рано. Ще прекъснем до без 15, за да можем да започнем малко по-рано. Така, когато дойде госпожа комисаря, няма да ни притиска времето. Председателката, уважаеми колеги, моля всички ви отново да заемете местата си. Съвсем малко се забавихме, тъй като долу на входа имаше огромна опашка от посетители. Малко трудно беше поради това да се влезе в сградата на парламента. Радвам се за това, че сега сред нас са представителите на фундация Анна Линд. Те ще ни представят проекта Еразъм за сдружения на тази фундация. Фундация Анна Линд е международна фундация, работеща в областта на насърчаването на междукултурния диалог в областта на културата и гражданското общество. Сред нас са представителките на фундация Анна Линд – Äh, Две дами, едната от които от Португалия, един господин от Марокко, още една дама от Португалия и госпожа Самира Аката от Франция. Имате общо 15 минути, за да ни представите проекта си. След това ще дам думата на депутати, които искат да узнаят повече и да ви зададат въпроси. Госпожо, госпожо Сауди, имате думата. Uh, Здравейте, аз съм е, Савина Саудини. Аз съм партньор в фундацията. тази фундация, най-голямата мрежа, която включва е, представители от е, гражданското общество и участваме в междукултурния диалог. Ние се концентрираме върху младежкия диалог и сме координатор на програмата за младежите в Средиземноморието. Работим по Еразъм Плюс, виртуални обмени. Тази програма цели да разработи умения за да се осъществи дебат в Средиземноморския регион и насърчава хората да говорят и да бъдат чути. Катарина е, има пример и опит в това. Ние също а, улесняваме мобилността в гражданското общество чрез различни програми. Ние организираме а, кандидатури по различни програми, като Еразъм Плас, обмени и други. Също португалската делегация подкрепя междукултурния диалог чрез различни проекти и колегите от Марокко и Португалия ще ви дадат повече информация. Искам също да подчертая, че предстоят събития, като например четвъртия Средиземноморски форум, който е организиран под егидата на а, председателство от 4 до 5 април. 43 държави ще се съберат е, представителите на неправителствения сектор, регионални институции, медии, е, донорски асоциации и агенции и други. Ние ще се фокусираме върху приоритетите на междукултурния диалог и в Брюксел. За първ път ще имаме среща на високо ниво е, за младите гласове през юни. Това ще бъде на 22. Имате думата за проекта. Euh, euh, Уважаеми депутати, за мен е удоволствие и чест да представя пред вас проекта под наслов Еразъм на Сдружението Мобилност Междукултурни аспекти. Съкръщението е Р. Ами което символизира на френски отворност към другите. И има средиземноморски конотации. Принципната цел на проекта е улесняването на обмена, мобилността между страните от двете части, от север и от юг, вертикално сближаване север-юг и мобилност между южните държави. Това е основната сила на този проект, бих казал. Ще дам думата на професор Фатима да ви запознае с подробности за проекта. След това ще продължа отново. Добър ден на всички! Аз представям гражданското общество в Португалия Имаме този проект с фундация Анна Линд за мобилност между севера и юга. Оригиналността на проекта е, че обхваща пространството от двете страни на Средиземно море, север и юг, и има две измерения. Академичните страни, околната среда, социално-економическите аспекти – Академичното измерение. Тук имаме междукултурен подход, бизнес инкубатори, устойчиво развитие, предприемачество, пригодност за заетост и Fab Lab. Следващия екран, моля. Общественият подход също е много важен за нас. Може би по-важен е от академичния. Отвореност към териториалните власти към организации, занимаващи се с обществена дейност, гражданското общество, местните власти, областни власти, регионални власти, клубовете, спортни клубове, сдружения, асоциации. Наши партньори са културни сдружения, спортни сдружения, което е важно и също така приобщаващо участие и развитие ние се насочваме най-вече към младите без квалификация, без диплома. Това е много важно. Говорим за мобилност юг-юг, юг-север и север-юг. И приключвам с неформалното образование, култура, спорт, занаяти, нови професии. Това са ключове думи, свързани с проекта. Сега давам думата на партньора ми. И така ще се огранича до Първата основна част за нечийството Тук имаме един национален проект в Марокко с цел вдъхване на нов живот на този сектор, да го превърнем в двигател на социално-економическо развитие, развитие на административния апарат, стратегическо развитие на сектора и също така надзор и контрол, равенство на половете, справедливост и еманципация на жените. Има няколко направления, които са обхванати. Направление е производство, тук се включва средства за производство, търговска дейност, включване на търговски площи в нови туристически обекти, реклама, изложение, рекламни материали, обучение, реформа на системата за обучение, заедно с нашите партньори, направление подобрение, подобряване условията на живот за, за наечиите, що се отнася до санитарно-битови условия, сигурност, финансиране, обществено осигуряване, направление качество и стандартизация, сертификация, етикети, марки, и иновация и научно-развойна дейност. Е последното направление. Тук са включително университетите. Ще ви дам един конкретен пример за проект реализиран в Марокко, така наречения дом на занаячия, занаячията. Това е квартален клуб, насочен към един професионален сектор, най-вече жените, такачество на килими, Поставя се акцент върху производството, изложенията и търговската дейност с селски занечийски продукти, отговаряне на нормите за хигиена, сигурност и е на разположение на жените от селските занечийски региони. Предоставят се средства за производство. Системата работи много добра. Имаме връзка с учебни заведения, 58 на брой, разположени в цяла една мрежа. Обхващат се всички области в Марокко. Имаме приемен капацитет от близо 14 000 места. Става въпрос за практическо насочено обучение, теоретично обучение. Имаме финансова изправка, така както е предложена. И както казах, тук се включва мобилно север-юг, юг-север и юг-юг. Ние градим всичко върху опита на партньорството, който е доста голям. Използваме своите партньори университети от Испания, Франция, Португалия, от Магреб. Използваме и организации, занимаващи се с обществена дейност, които обръщат внимание на социалното развитие, а също и с социално-економически партньори, тук визирам. Държавни органи в сектора в Марокко, в Португалия. Благодаря за вниманието. Уважаеми членове на комисията, колеги, аз съм Катерина Невш, аз съм на 24 години, аз съм от Португалия и винаги съм се определяла като европейка. След един от, най- един от най-важните опити в моя живот, сега се чувствам и представител на Средиземноморието. Аз изразявам а, младите м, средиземноморски а, гласове на форума а, в а, Малта. Там срещнах а, моят а, приятел Сами. Това предоставя а, възможности за лидерски изяви и умения на младите гласове от Средиземноморието, когато те общуват, общуват с а, медиите, с а, политиците и така нататък. Това беше седмица, в която научихме много и общувахме с медиите от Средиземноморието, където имахме възможност да говорим също с лидери как се включват младите хора в процеса на вземане на решения и заздравяване на средиземноморската идентичност. След тази среща бях поканена от Португалското Министерство на външните работи от министъра господин е, Дакушташ да участвам е, в предстоящите срещи на високо ниво. Това, което ме впечатли много е, че без значение колко говорим за бъдещето, за младите хора не много, е, се, не много силно се чуват младите гласове. Ето защо мисля, че трябва да се заздрави младежкото участие и младежката мобилност. И е, от лична гледна точка тази мобилност ме превърна в човека, в който съм. Превърна ме в европеец. Аз съм участвала в различни програми по мобилност, конференции и обучения и мога да кажа, че аз съм израснала чрез програмата Еразъм, както личностно, така и социално и не се надявам другите да имат подобния възможност. Ето защо този проект Еразъм е, е Плюс за сдружение е включващ проект, защото младите хора, които са от е, неравностойно положение от селските региони, също имат тази възможност и могат да се възползват от младежката мобилност. Защото ако искаме да овластим младите хора, които да бъдат политиците на бъдещето, трябва да им позволим от днес – затова, моля, позволете ни това да се превърне в реалност. Благодаря ви. Здравейте! Благодаря за тази възможност да се изкажа тук. Ще споделя моя опит с мобилността. Аз съм на 32, казвам Самира Яша и през 95 та година напуснах Алжир. Беше много трудно тогава, защото загубих, бях на 7 години, загубих любовта на моя живот. Във Франция, когато пристигнах, започнах да уча колкото се може по-бързо. Гимназията беше трудна, труден период, защото разбрах, че в моя квартал е трудно да се живее, защото бяхме само хора, с, които са чернокожи или от арабски происход. И затова беше много трудно. Четири години останах в гимназията и след това отидох в университет. Реакцията на моите родители беше следната. Те се опитваха да пожертват всичко, за да ни помогнат на мен и на моите братя. След като напуснах университета, се посветих на видеоигрите, където чрез тях научих английски. След това започнах да се чудя какво да правя с живота си и открих а, Европейската доброволческа служба. Седем месеца отидох като доброволец. Беше много полезно. Аз обичах да правя снимки и да преживея това, което ми харесва. След това във Франция сме организирали дебати за акта и поканихме представители на три политически партии. Това беше пуснато в интернет и след това в Швеция бях поканен е, да участвам, въпреки че нямахме издание на френски. След това, е, чрез програмата Еразъм, съм пътувал в Европа. По-късно отидох в Иерусалим и открих с френската е, организация Коексисте, която ни учи как да живеем заедно. Казах ви, никога преди не съм имал еврейски приятели. Бях поканен в синагогата и, и за мисиоман, мисля, че не често се среща да бъдат поканени в синагогата и по-късно да бъдат поканени на вечеря и да си споделим кускус, който хем е халал, хем е кашер. След това 30, е, три страни пътувахме приятели, които бяхме мусулман, мусулманин и еврейн. Това ми даде възможност да разширя моите хоризонти и да преживея незабравими неща. След това е, отново се свързах с моите арабски корени и мога да е, работя по различни е, проекти. Така че този, тази възможност за мобилност промени живота ми. Благодаря. Yeah, thank you very much. Много благодаря за това, че ни представихте вашата работа. Беше много интересно за тези свидетелства, е, за вашата дейност. Много е важно е, да видим отвътре какво се случва с програмата и как хората, които участват, е, преживяват тази програма. Благодаря ви за това, а сега давам думата на нашите членове да зададат въпроси. Мишела Шродрова има думата. Благодаря за изказванията, за споделените истории. Ние искаме да подкрепим програмата Еразъм, да разширим бюджета. Именно заради това искаме програмата да е отворена за повече младежи. Има нещо, което не разбрах. Какъв е бюджета на проекта, за колко години, колко участници са включени в него, защото ми се струва, че проектът е доста голям, той е доста мащабен, многостранен – Искам да ви представя какъв е бюджета и колко, са участниците. Ще събера първо всички въпроси и след това ще чуем отговорите. Петра, имаш думата. Yeah, благодаря, благодаря ви, че ни представихте този изключително интересен проект. Ако правилно съм ви разбрала, по проекта следва да се свържат най-вече по един или друг начин държавите с излъз на Средиземно море. Чудесно е това. Радваме също и това, че поставяте акцента не само върху академичното образование, искате да включите и области, не свързани непременно с академичната дейност, като, например, класически и нови занаяти. Според мен има известен проблем с наименованието. Съвсем честно трябва да си призная това. По наименованието Еразъм се използва изключително инфлационно, така че в крайна сметка може би вече за никого не е ясно какво стои за това. Еразъм е най-мащабната програма за мобилност на Европейския съюз. И тук на ниво Европейски съюз на ниво комисия. Нерядко се наблюдава тенденцията да се разработва направление по Еразъм за предприятията или пък за творците. В крайна сметка никой вече не знае какво стои зад Еразъм, за това наименование. Същинската програма Еразъм ли или нещо друго? Има проблем, според мен, с инфлационната употреба на наименованието Еразъм. Няма нищо лошо в това човек да се възползва от репутацията на това име, така че всички да знаят директно за какво става дума. От друга страна може да се стигне точно до обратното. А иначе исках да задам и въпроса за финансирането, който вече зададе колегата Шойдрова. Благодаря ви. Euh, Благодаря. Радвам се, че сте тук сред нас поради няколко причини. Като заместник председател на Комисията по култура и заместник председател на Комисията по култура в Парламентарната асамблея за Евромед, Аз поисках да се реализира Еразъм във всички страни в Южното Средиземноморие. Един силен Еразъм, като това, което се прави в Марокко. Да има една приобщаваща рамка, да се отиде по-далеч от университетите. Гражданското общество също да извлича ползи от програмата. Забравих вашето име, господине богатството на междукултурните аспекти. Аз съм продукт на тези инициативи. Аз получих френско образование, тъй като съм родена във Франция и алжирско образование, тъй като родители ми са от Алжир. Така че аз съм обогатена с тези две култури. И според мен е важно човек да се е възползва от културното богатство на страните от Средиземноморието. То трябва да е достъпно за всички. Трябва да се работи съвместно, заедно с вас в рамките на Еразъм, защото аз съм и докладчик сенка за моята група и като заместник председател на Комисията по култура към Евромед. Мисля, че всичко трябва да се реализира колкото се може по-бързо. Ще работим със съвместни усилия по тези теми и още веднъж благодаря за представянето на проекта. Е, е, Председателката, давам ви думата сега за отговори. Благодаря за представянето на този хубав проект. Има един въпрос, който е свързан с зададените до момента относно нивото на мобилност. Erasmus Плюс е програма за мобилност. Имате много интересен проект за занайчийството, само че не виждам как е отразено измерението мобилност в този проект, ако може повече информация по темата. Вие споменахте за образованието, устойчивото развитие. Бих искал да чуя какъв е вашия опит, как сте реализирали подобни проекти в рамките на вашата програма тъй като тези аспекти се включват и в нашата програма. Е, Първо искам да ви благодаря за зададените въпроси. Относно бюджета, имаме около 100 мобилности годишно по трите оси, включително и хоризонталното измерение. Имаме около 100 типа мобил, 100 мобилности годишно. И мисля, че можем да се справим с а, тези задачи, разбира се, с участието на нашите партньори. Социално-економически организации, занимаващи с а, обществена дейност, териториални власти – По втория въпрос. Мобилността касае най-вече неквалифицираните, тези без диплома. Еразъм е като запазена марка, затова и използваме тази дума, защото всички разбират за какво става дума. Но това не е Еразъм като Еразъм Плюс, който всички познават, който вече е фактор в европейската среди. И е, така, това е програма за мобилност, която е по-масштабна от мобилността по Erasmus Plus, защото е насочена към други участници, не само университетските среди, най-вече към лица, които не са имали достъп до образование, до виш... включително и до висше образование. Ich möchte einen Punkt richtigstellen. Das Erasmus Plus Programm ist nicht Erasmus. Програмата Еразъм Плюс не е Еразъм. Еразъм бе програма насочена главно към студенти и учащи. По Еразъм Плюс се насърчава професионалното образование, обмена на ниво преподаватели и ученици в средните училища. По Еразъм Плюс се извършват действия не само на ниво академични среди. По тази програма се финансира и неакадемичен обмен. Je voudrais aussi euh, revenir sur quelques points que vous avez euh, във връзка с въпросите, които бяха повдигнати, да, ние поставяме акцент върху мобилността, междукултурните аспекти. Оригиналността на проекта е, че ние обръщаме голямо внимание на културната сфера, за нечиството, спорта. Това е нещо ново, което надхвърля границите на Еразъм Плюс – сегашния европейски проект. Аз с удоволствие ще се свържа с вас, за да видим как можем да разработим този проект. Става въпрос и за финансиране. Ние вече ползваме помощ от няколко държави членки, които ни подкрепят. Има и частни капитали, които ни подкрепят финансово. Надяваме се, че проект ще може да стартира със съответния график, за да стигнем до съответните младежи до края на годината. Насочили сме се към 42 държави, където има голям брой организации, занимаващи се с обществена дейност. Имаме една широка база, на която работим и се надявам възоснова на която ще разработим този проект. Относно връзката между образованието и устойчивото развитие, нашата фундация Анна Линд работи чрез така наречените междукултурни доклади, където се очертават нуждите от образование, връзката между образованието и устойчивото развитие. Ние работим с младежите по целите за устойчиво развитие. Много работим с младите хора, за да изградим връзка между двата аспекта и се надявам, че ще доразвием тази тематика съвместно заедно с вас. Титана. Е, е. Връзката с занечистото и въпроса на заместник председателя, който си тръгна относно мобилността откритостта. Ние не сме отворени само към академичните среди, както казахме, към организации, занимаващи се с обществена дейност, социално-економическите партньори, териториалните власти. Именно максимално отваряне. Много е важно да се привлекат и тези партньори. Мобилността за нечиството, да. Както обясним мобилността, най-вече по уста север-юг, Марок е известен със занечийския сектор. Има доста занечи от Европа, които биха искали да преминат през курс в Марокко в учебните заведения, които се намират във всички области в Марокко и съм сигурен, че това ще е хубаво в професионален план. Но и що се отнася до познанието на другия, отварянето към другия, търпимостта – Имам два примера за научно-развойна дейност. Програмата PSE в Магреб, сътрудничество между френска и магребинска лаборатории. Програмата функционира много добре. Тя позволява не само мобилност север-юг, юг-север, но и мобилност юг-юг. Това е една мрежа от млади научни работници – които работят съвместно, независимо от националните граници. Има един докторски колеж в Магреб, който включва белгийски, тунизийски, алжирски експерти, научни работници, проекта от 3 години и позволява да се задълбочи работата и сътрудничеството между тези специалисти. Благодаря, Петра Камереверт. Исках още веднъж да изясня нещо. Проектът според мен е прекрасен. Имах проблем само с наименованието. Защо? Защото се опасявам, че ако прекомерно инфлационно се употребява наименованието Еразъм, в един момент вече няма да е ясно каква е същината на тази програма, онова, което я отличава от останалите. Проектът е чудесен, но няма нищо общо с програмата Еразъм, така както тя се прилага в Европа. Един допълнителен въпрос. Очаквате ли финансиране от Европейския съюз? Искате ли да започнете работа по този проект като по пилотен проект? Или пък смятате, че ще се справите в рамките на фундацията с помощта на партньорите си? Председателката. И аз имам един допълнителен въпрос. Ако оставим на страна Еразъм Мундус, програмата ни Еразъм Плюс се ограничава с участващите в нея държави. Вашият подход е подобен, като допълнително поставяте акцента върху партньорството юг-юг в рамките на Средиземноморието. Тоест, Вашата програма е един вид допълнение към европейската програма. Въпросът ми е подобен на въпроса на госпожа Камер Еверт. Какви са структурите за финансиране на фундацията ви и какво очаквате от Европейския съюз? Как точно се финансира фундацията ви? От една страна сигурно имате собствени средства, но как сте финансирали проектите и идеите си до момента и какво очаквате като подкрепа? Благодаря. Да, на практика ни очакваме да видим как да работим съвместно с Европа, да разработим един пилотен проект за нашите дейности и проекти. Принципно получаваме финансова помощ от Европейската комисия – около 70%, също и помощ от държавите членки. За момента по проекта получаваме помощ от частни източници, както каза колегата. За момента работим с частни капитали, но имаме надежда да можем да разчитаме политически на Европейския парламент, за да лансираме един пилотен проект. Благодаря ви. Има ли други желащи да зададат въпрос? Госпожа Андерсон. Благодаря ви, че ни представихте тази програма. Трябва да призная, че не съм все още съвсем наясно какви са целите по програмата ви? Не съм все още съвсем наясно по този въпрос. Имам един кратък въпрос. Казахте, че Европейската комисия ви предоставя 70%, но 70% от каква сума? С какви средства разполагате реално? Имам и още един въпрос. Казахте, че в Марокко има орган, организация, предоставяща услуги за обучение. Какви перспективи има след приключването на този курс на обучение за намиране на работа? Колко са онези, които след като са преминали през този курс на обучение, са на разположение на пазара на труда и могат да се издържат с труда си? Като казах 70%, Имах предвид финансирането на фундацията. 70% от нашата фундация Анна Линд се финансират от Европейската комисия. А колегата може да каже нещо по-конкретно за занечиството. Благодаря. Що се отнася до целите, дома на занаячиите е дом, който може да приема младежи от севера или от юга за обучение или допълнително обучение. За момента тези помещения са ограничени само до млади марокански занечи, но тези домове могат да бъдат отворени и за стажанти, за млади европейци, алжирци, тунизийци за допълнително обучение. По втория въпрос това е само един от всички възможни примери, тъй като има и други направления на програмата. Ние ще работим по трите направления на програмата. За нечиството е само е едно от направленията. Имаме и културни и спортни направления, които също са насочени към младежите от юга и от севера. Надявам се, че отговорих на вашите въпроси. Бих искала сега да се обърна с въпрос към комисията. Средствата, които се предоставят на фундацията Анна Линд, са средства от Европейската служба за външна дейност, доколкото знам, от бюджета за развитие. Или ако не е така, по кой бюджет се финансират тези 70%? Моля комисията за отговор. Thank you, President. Благодаря, госпожо председател. Честно казано, не знам. Е, ще проверя и ще ви кажа. Аз мисля, че е от външни фондове, но ще науча а, повече а, и ще говоря с представителите на Фундация Линд и ще ви а, върна информацията. И ние се нуждаем от вашата подкрепа в тази област, тъй като това ще е много полезно. Става дума за средства от Европейската служба за външна дейност, от перото за развитие и по-точно за сътрудничество с неевропейски страни. Не става дума за финансиране по програмата Еразъм. Тук в Комисията по култура за нас винаги е било много важно, най-вече в областта на външната ни политика, да се поставя по-силен акцент върху образованието и обучението, да се създават по-добри предпоставки по места под формата на повече перспективи за младежите. Това е целта на външната ни политика и политиката ни за развитие. Поради това и фундацията Ана Линд е субект, който работи активно в северноафриканските държави по линия на сътрудничеството и обмена с цел междукултурен диалог в Средиземноморието. Добре е, че Днес ни иллюстрирахте какви са възможностите в областта на образованието и обучението. С средства, които не се предоставят от бюджета за култура и образование, а от бюджета на СВД, Европейската служба за външна дейност. Има ли други желаящи да зададат въпроси? Не, доколкото виждам. Благодаря на представителите на фундация Аналинт. Благодаря ви, че ни отделихте от времето си днес, че отговорихте на въпросите ни и че ни запознахте с чудесните си проекти. Надявам се, че и в много други области по подобен начин ще можем да допринесем за промени в жизнения стандарт на хората, както и в образованието за младите хора. Надявам се, че ще можем да работим за такива положителни промени. Благодаря. So, wir kommen gleich zum nächsten Tagesordnung. Преминаваме веднага към следващата точка от дневния ред. Много е наситена програмата ни днес. Много изслушвания и дискусии са запланувани. Предстои сега размяна на мнение с Европейския младежки форум за Европейската столица на младеща. Отново са сред нас днес представители на Европейския младежки форум. Разговаряхме с тях през ноември миналата година по въпроси свързани с младеща. Днес ще говорим по-конкретно за Европейската столица на младеща. Добре дошъл на господин Франсуа Балат, директор на отдел политика и правозащитничество. Благодаря. Добре дошла, извинете, и на госпожа Яносайте. Сайте която отговаря за Европейската столица на младеща. През месец ноември ни обърнахте внимание на едно представяне за това звание. Освен това, нашите координатори под ръководството на госпожа Камереверт бяха назначени да участват в Комисията за подбор на Европейската столица на младеща за 2023. Затова и помолихме Европейския младежки форум днес по-подробно да ни представи това звание, да ни разясни какви действия смята да предприеме и как биха могли Европейският парламент и Комисията му по култура евентуално да подкрепят тази инициатива. Имате думата за изложение в рамките на не повече от 10 минути. След това ще дам думата на депутатите. Господин Балас. Uh, Много благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за това, че ни поканиха тук. Вие отново изглеждате ентусиазирани да се срещнете с Европейския младежки форум и да работим заедно по различни проекти. Ще ви говорим за един от най-големите ни проекти. Ние имаме, например, Европейския а, индекса за прогрес и така нататък. На, на 29 и на 30 май имаме среща, на която се надяваме да ви видим. Днес колегата Рита и аз ще ви представим подробности за Европейската столица на младеща. Това е инициатива, която съществува от повече от десетилетия и ангажира младите хора да бъдат активни а, граждани. Европейската столица на младеща не е а, а, звание, както, например, други столици на културата, зелена столица и така нататък. Но качествата на това заглавие е, че това е от младите хора за младите хора. Това е единственото пространство, където младите хора работят с общините, за да дефинират какъв ще бъде пътя на младите хора в техните градове. Европейския младежки форум управлява е, този лейбъл от вече повече от 10 е, години е, през е, и в този процес ние управляваме селекцията на кратовете, организираме а, журито, а, има група от експерти, които помагат в селекцията, но най-важното е, че благодарение на всички а, чл... ор, ч, организации и членове ние дефинираме точните заглавия. Забравих да си покажа слайда. Целите на Европейската столица на младеща са участие на младите хора те да бъдат в сърцето на вземането на решения в техните градове, повече пространство за гражданското общество, права, свобода на сдружаване, свобода на словото и също създаване на връзка между местните и европейските структури. Заглавието Европейска столица на младеща се фокусира не само върху младежки политики, но се насочва и към други измерения, в които работят младите хора. Това е, беше начало на промяна, откакто започна а, тази инициатива. Повече от 130 градове са кандидатствали да получат лейбъл Европейска столица на младеща и това е впечатляващо всички тези градове са постигнали нещо, те са се променили по някакъв начин и получаваме обратна връзка от тези градове, че те наистина са усетили промяната в техните организации и а, промяна за младежите. Така че това е впечатляващо постижение. Вие сте получили част от материалите за днес. Това е много интересно проучване за успехите на програмата за за всички повече от 8000 инициативи, събития, дейности в различните градове. Това е нещо, което води до промяна и ние ще споделим с вас преживявания на млади хора, които са участвали в тази инициатива. Те чувстват, че наистина техните градове са се променили, как те са общували с техните общини, с структурите и така нататък. Също създава се пространство за активно участие на младите хора в градовете всички а, европейски столици на младеща. Те не са по един и същ модел, но те са лаборатории за а, демокрация, иновации, как младите хора да могат да участват в вземането на решения за бъдещето на техния град. В комисията по култура и образование трябва да споменем, че имаше повече от 10 000 доброволци, които са участвали в тези проекти. Това е впечатляващо колко усилия и време са положени в тази програма. Също това създава силна връзка с местната и европейската идентичност. Също това създава водещи тенденции, разнообразие за включване. В Румъния, например, имахме един проект, където те си сътрудничах с, съседни страни, с Унгария. Това е включващ модел, който сме запазили през годините. Подчертах заздравяването на възможностите на младежките организации. След това повече от 50 милиона са инвестирани в този проект. И накрая говорих за връзката между местното и европейското ниво. Това са, има едно място за международна среща, където Европейския младежки форум се срещат и се срещат представители на всички младежки организации в Европа. Те дискутират предизвикателствата. Е, това е среща на последната ни среща в Амия, във Франция, което беше столица на европейска, европейска столица на младежта за 2020 година. Този проект, както виждате, за повече от едно десетилетие е постигнал доста, но винаги можем да направим още. Аз съм много горд с работата на моите колеги, че ние създадохме този проект, но мисля, че можем да направим още повече. Има прости предизвикателства, пред които сме изправили. Как да бъдем по-видими, как този лейбъл да бъде по-видим, как да заздравим нашето сътрудничество с различни партньори. Когато говорим за европейска столица, всички си мислят за европейска столица на културата и така нататък, но как ние да бъдем по-видими? И от друга страна, тук на тази икона наслаждате, е, виждате какво искам да кажа, какво как да получим повече финансова подкрепа, да помогнем на градовете, защото в рамките на една година обикновено има много работа е, и също това е една година, но това е продължаващ проект, защото оставя наследство и искаме тези е, е, Европейската столица на младеща да доведе до промяна в градовете. Ние искахме да ви представим този проект и благодарим на членовете на Европейския парламент за това, че ни поканиха. Какво можем да направим съвместно с Комисията по култура и образование? Ние, ние можем да търсим партньорство е, евентуално визити. Знаем, че вие организирате такива визити за Европейската столица на културата. Как можем да направим това за Европейската столица на младеща? По какъв начин Комисията по култура може да присъства повече в градовете? Какви инструменти за правене на политика могат да се появят по-тясно сътрудничество между комисията и градовете, някои програми като Еразъм Плюс и така нататък и а, Корпуса за солидарност. Това са проекти, които съществуват и ние също искаме да осъществим а, такива връзки с Комисията по култура и образование на Европейския парламент и нашия проект, за да има участие всяка година. Ние също знаем, че съществува ясна връзка между а, приоритетите на комисията и нашите цели, като например подкрепа на гражданската ангажираност, така че има възможности за сътрудничеството. И не на последно място, вие всички можете да отидете във вашия град, да се ангажирате с вашата общност и да кандидатствате, за да получите а, тази а, титла Европейска столица на културата. Моите 10 минути изтекоха, затова ви благодаря и ще това а, моята колега също може да отговори на вашите въпроси и се надявам ние да работим заедно за градовете. Благодаря ви. Äh, Благодаря ви. Сега ще дам думата на колегите за въпроси. Въпросът е как може Комисията по култура да подкрепи тази, според мен, отлична инициатива. Една възможност би била в рамките на програмата Discover EU, Откри Европейския съюз, да се постави акцента не само върху европейските столици на културата, но и върху европейските младежки столици. Би могло да се обърне по тази линия внимание на младите хора, че могат да посетят и тези столици – може да се организира редовен обмен. Например, може отделните градове да се представят тук в комисията ни по култура, да представят дейностите, които предвиждат. Това са спонтанните ми идеи за евентуален принос от страна на нашата парламентарна комисия. Двама колеги са се записали за изказване госпожа Камереверт и госпожа Шойдрова. Колега, вие искате ли да се изкажете? Не. Госпожа Камереверт и след това госпожа Шойдрова. Благодаря. Благодаря ви за представянето. Благодаря за изключителната ангажираност от страна на Европейския младежки форум по инициативата Европейски младежки столици. Въпросът е как тази европейска столица на младеща да придобие по-голяма популярност, така че видимостта и е поне да се изравни с тази на европейската столица на културата. Може би бихме могли да посетим една такава европейска столица на младеща. Това не би било лошо, но не би било допринесло кой знае колко за популяризирането на инициативата. От тук проистича и първият ми въпрос. Какви действия предприемате към момента, за да достигнете до младите хора? Вероятно, се възползвате от подкрепата на партньорските си организации, на младежките асоциации по места. Знаете ли също какъв е броят на младежите, които ежегодно посещават европейските столици на младежта и участват в дейностите, които се организират там? Само ако можем да направим такъв преглед на статуквото, ще можем и да знаем какво следва да се направи в бъдеще може да се опитаме да популяризираме инициативата и чрез медиите. Това е един много важен момент. В Германия, например, в началото на всяка година по медиите се обявяват европейските столици на културата за съответната година. Може би медиите могат да обявяват по същия начин и европейските столици на младеща трябва да се обърнем най-вече към онези разпространители на медийно съдържание, които насочват дейността си към младежите. Можем също така да каним и представители на отделните столици на младеща тук в комисията ни, които да ни представят дейността си. Вече сме излезли и с предложение Европейската столица на младеща като инициатива да залегне и в програмата Discover EU. И мисля, че би било задължително, когато човек пътува по Discover EU, да посети и Европейска столица на младеща. Но връщам се на предишния си въпрос. Искам да знам какво предприемате към момента, за да знаем какво може евентуално да се добави към действията ви в бъдеще, така че повече младежи да могат да участват в чудесните прояви по инициативата Европейска столица на младеща. Тъй като не са се записали толкова много колеги за изказване до момента, нека след всеки въпрос ви давам думата за отговор. Госпожа Яносайт. Много благодаря за въпросите и благодаря, че подкрепите титлата Европейска столица на младеща. Е, да, разбира се, ние разчитаме на членските, е, организациите членове е, и ние имаме европейски и национални младежки организации. Това е голяма платформа, която ние използваме. Разбираме, Разбира се, организираме и различни а, форуми и срещи. Е, използваме всички канали за разпространение на информация, за да стигне доколкото се може повече в хора информацията за столица на младеща, а, за когато правим кандидатурите, също така да разпространим посланието за Европейската столица на младеща колко млади хора участват в тези дейности. Трудно е да се каже точно. Видяхте, че имаме повече от 10 000 доброволци и тези хора участват в различни дейности. Някои от тях различна, участват в едни програми, други в други инициативи и така нататък, например фестивали и други но можете да си представите а, цифрата, ако видите цифрата на, а, на дейностите. В Нови Сад миналата година беше столица а, на младеща. Имахме около 1200 дейности и предизв... привлякохме също хора от чужбина. А, в Брага, в Солун, в Нови Сад. също е, трябва да представим крайния доклад за тях, но това увеличава туризм от младите хора, така да се каже. Много млади хора посещават е, столицата в Кашкайш. През 2018 бяха столица на младеща и там имаше голям интерес и много се радвахме да видим всички тези млади хора, които посещават тези столици. Това е страхотен опит да се срещнат младите хора от Европа на едно място. За медиите опитваме се да достигнем европейските медии чрез контактите, но също а, градовете се ангажират с националната медия, защото ние нямаме такъв а, достъп и това е въпрос на ресурси също не винаги а, Европейската столица на младеща е гореща тема, но ние се опитваме да направим интересна и гореща тема, така че има потенциал и се надяваме да увеличим подкрепата. Но това е което правим за сега. Много блага, Михайла Жорова. за вашата презентация. Я мисля, че ви сте... Благодаря ви за представенето. Мисля, че казахте всичко относно вашите дейности. Имате доста голяма конкуренция, защото има Европейски град на културата, Европейски град на спорта. Градовете, които искат да станат столици на това или онова в Европа, предполагам, че полагат доста усилия. Вие споменахте за Кошице от Словакия, европейска столица на младежта. Там имаше много големи чествания, мероприятия. И така, тази инициатива е много важна. Вие имате нашата подкрепа. Съгласен съм с идеята на нашия председател че трябва да положим повече усилия за изграждането на една мрежа от е, връзки. Това ще даде по-добри резултати. Това са неща, които остават за бъдещето, защото тази инициатива има и бъдеще. Споменахте за бюджета за популяризиране. Бюджета е в рамките на Еразъм и Корпуса за солидарност мисля, че също може да финансира проекти за солидарност, за доброволни дейности, за подобни цели, които позволяват на младежите да се срещат. Искам да попитам какви са евентуалните пречки, на които се натъквате и да кажа, че още сега може да решите на подкрепата от страна на нашата комисия по култура. Благодаря bitte. von Ihnen? Herr Thank you, Chair, and thank you. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за въпросите. Конкуренцията е хубаво нещо, защото това привлича внимание към различни теми. Ние не искаме да бъдем единствената европейска столица. Както споменах в моята презентация, качеството на младежката столица а, идва от самото начало на, в, Ан, а, в Амстердам. започнахме и колкото повече връзки имаме с тези градове, това е толкова по-хубаво. Така Европа навлиза в местната общност и се радвам, че разчитаме на подкрепа вие споменахте различни програми, като Еразъм. Има различни начини, когато дойде време за прилагане. Ние можем да обсъдим това с комисията, как на практика се случва това, дали да разкрием е, дори когато говорим за Discovery EU и така нататък, дали може това да бъде обвързано с е, младежката столица, корпуса на солидарност, дали могат да бъдат координирани някои дейности, т.е. има различни параметри, които могат да се разгледат. А когато говорим за подкрепа, програмата трябва да е в центъра на събитията, в градовете. Това не е само титла, която се носи, просто трябва да има дейности по нея. Най-големите предизвикателства – Ние сме много горди с това, което направихме в Европейския младежки форум, но при тази конкуренция трудно е да устоим. Имаме човек, който работи постоянно по тези въпроси, но понякога трябва да се съобразяваме с националната реалност – не всяка младежка столица се постига е едни и същи неща, защото градовете също са с големи размери. Мисля, че първия път, когато имахме такава столица, беше в Тирана, в Албания. Така че как да вземем предвид всички тези размер, измерения, да са различни градове с различен размер, които работят по различни неща, раз, различен начин и това означава да работим с различни партньори. Благодаря, госпожа Йовева. Много благодаря и аз ви благодаря за това интересно представене. Аз съм от младото поколение и съм съгласна, че може да се направи много повече, както вие казахте, от младите хора за младите хора. Затова съм и тук. Може ли да бъдете по-специфични и конкретни за идеите как да поправим липсата на видимост? Защото мисля, че можем да направим много да стигнем до младите хора, тъй като много от тях не са доволни от работата на политиците. Хубаво е те да видят, че ние сме обикновени хора, които искат да помогнат от една страна и от друга страна когато видят на място как се случват нещата, съвсем различно не е като просто да направите презентация. Затова и съм съгласна с вашите идеи. Можем да бъдем и по-креативни. Трудно е да се разбере младото поколение. Дори за мен. Аз вече не съм толкова млада, но можем да помислим за това как да променим начина на общуване с младите хора. Разбира се, можете да разчитате на нашата помощ и още един въпрос. Какъв е вашия опит и как го споделяте а, е, с градовете и а, е, в Европа между различните страни? Благодаря. Много ви благодаря за този въпрос. Относно видимост, видимостта, ние за това сме тук, трябва ни подкрепа от институциите, работим с комитета на регионите, с местни органи и власти, защото да, ние разчитаме на нашите членове а, да разпространят посланието ни в градовете, но не трябват и местните власти, а, за да подкрепят нашите проекти. Това е ключовия елемент те да работят съвместно и за това се опитваме това да направим, да работим с институциите и да подкреп, получим повече подкрепа от тях. И както се спомена, когато има конкуренция между е, различните столици, зелена столица и така нататък, е, хубаво е да имаме подкрепа, за да си запазим нашата титла и да изпъкнем е, затова подкрепата от институциите е един от начините. Европейските столици сами по себе си са големи посланници, е, защото е, тези градове, които са били вече младежка столица, показват постигнатото, могат да се споделят добри практики. Има мрежа от младежки столици, където се обединяват градовете, които са получили тази титла. Не само града, който държи а, титлата, но другите, които в бъдеще ще получат тази титла. Така че съществува тази мрежа и работим на базата на проекти но също се споделя опита, е, така да се каже, интелектуален принос от градовете и за това да се проведе подобен процес в други градове, които са получили тази титла. Хубаво е да се спомене, че градовете сами по себе си са най-добрите посланници на тази инициатива и разбира се младите хора. Чухме доста истории а, и също когато четем кандидатурите, е, срещаме много различни истории е, хората казват, ние чухме, например, какво се е направил някой друг и искаме и ние това да направим, защото смятаме, че е страхотно и така нататък. Благодаря. Just, uh, and Благодаря за Рита, че спомена всичко това. Uh, сега ми хрумна нещо, когато говорим за подкрепа от институциите. Всяка във всяка държава членка офисите на Европейския парламент могат да помогнат за видимостта на младежката столица, да са преведени материалите на съответния език и така да се осъществи повече видимост. Благодаря, госпожа Бидо. Мерси, президент. Euh, <clears throat> Благодаря. И аз искам да се присъединя към благодарности, изказани от моите колеги. Аз присъствах на мероприятието на 26 януари по ваша покана и така видях инициативите, които се реализираха Включваха се теми като култура, социални въпроси, устойчивост. Бяхме се станали в кръг, бяха представени предложенията на младежите, чухме европейските виждания, какви са. Това е сериозен плюс. Имаше много младежи, семинарите бяха пълни. Отзивите бяха много положителни, благодарности от а, младежите, които успяха да се срещнат и с депутатите. Мисля, че депутатите също могат да популяризират инициативите, като отиват на място на подобни прояви ние можем също да изиграем своята роля по-отделно или колективно да отиваме по места. И е, нещо, което не е толкова положително. Е, мисля, че при подобни прояви виждаме едни и същи лица. Има младежи, които просто не се виждат на подобни мероприятия, тъй като се имат сериозни проблеми. Трябва да стигнем до най-отдалечените младежи в неравностойно положение, които живеят в по-бедните квартали, да ги накараме да участват. Това е въпрос, който стои на дневен ред и за програмата Еразъм. Мисля, че дори когато говоря с професионални гимназии, има младежи, които не са чували за Еразъм, да не говорим па за Европейската столица на младежта. Мисля, че под всички тези въпроси с обществено значение ни чака сериозна работа. Трябва да се помисля за решение как да се свържем с повече младежи, дали да не се използва училищната мрежа, за да има по-широко участие. Това е принципен въпрос, който стои на дневен ред за всичките ни програми. Благодаря. Um, thank you very much. Много ви благодаря за този въпрос. Първо ще отбележа, че е, Различните столици имат различен подход, използват различни методи за да достигнат младите хора и те имат подход за хората, до които обикновено не стигате. Кашкайш е много добър пример те се опитаха да преодолеят пропаста между младите хора, които живеят в центъра и хората, които живеят в по-бедните региони и зони, по-отдалечени също зони на града. Така че също имаме визити, които са с цел мониторинг, да видим как тази инициатива влияе върху младите хора. Срещала съм много млади хора. Виждам как те стават активни благодарение на тази инициатива. Града инвестира много а, за промотиране на тази инициатива. Има хора, които работят за младежки инициативи и а, и те предлагат различни де... интересни дейности. Просто исках да споделя този пример с вас, но има много примери в различните столици, но просто исках е, Кашкаш да подчертая какво направиха те, за да преодолеят разликата между е, младите хора от града и от покрайнините. Също така при кандидатстването ние имаме няколко стъпки. Първо кандидатства града, след това има жури. Е, експертно мнение, разработват се различни дейности и много важен аспект за нас е включване и включване на различни групи от млади хора. Искаме града да разработи различни дейности, които достигнат до максимално много млади хора и особено тези млади хора, които обикновено не участват в такива дейности, защото Европейската столица на младеща е за всички хора, не само в този град, в страната, в Европа. Това, което ние правим, ние изграждаме капацитет в града, за да намери той правилния път към младите хора. В младежкия форум ние нямаме отговор на всички на всички ситуации бихме получили Нобелова награда, ако имахме, но ние се опитваме да, да правим различни неща. И ние изискваме от Европейската столица на младеща да се фокусира върху различни групи, включването на различни младежи чрез неформално обучение също и хората да бъдат активни не само в рамките на училища, а извън училище. И разбира се, това е работа в прогрес. Винаги може да се направи нещо повече. Благодаря. Във връзка с казаното от е, депутата за приобщаването, наистина това е сериозно предизвикателство. Аз винаги напомня, че когато комисията представи своето предложение за регламент за програмата Erasmus Plus за периода след 2020 година, бе показано, че най-доброто място за да стигне до уязвимите младежи е формалното образование – мисля, че трябва да се обърне внимание на този аспект в бъдещата програма Еразъм Плюс, да се справим с това предизвикателство. При младежките столици не се изливат стотици милиони евро за реализацията на проекта. Местните власти вадят парите от собствения си джоб – Така че това не трябва да се забравя. Помощта на местна почва от различните организации, които работят с младежта, ни помага да се справяме с предизвикателствата. Ние работим с Европейския младежки форум, именно да докараме и тези младежи в неравностойно положение, да получат те своето място при взимането на решение. Това също е свързано и с популяризирането. Имаме посланици, които ходят на места. При всяко откриване на инициативата за младежка столица имаме представители на високо равнище. Така бе в Португалия, в Франция. Мисля, че може да кажете на колегите си да присъстват на бъдещи мероприятия. Благодаря, госпожа Шойдрова. Uh, Нямам а, въпроси, само да коригирам нещо. Споменах Кошице като а, е, младежка столица. Кошице а, в източна Словакия беше столица на доброволците през 2019 година просто се объркаха между Европейска столица на доброволчеството и на младеща. Благодаря за вашето разбиране. Госпожа Семедо, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на гостите за представенията. Бивш телевизионен журналист съм. И като такава се очудвам, че е толкова сложен достъпът до медиите. При положение, че са толкова посещавани семинарите ви, че се постигат резултати. Нещо подобно е достойно за отразяване в медиите, според мен. би било добре да се опитате да приобщите млади политици. Мисля, че и вие вече го упоменахте може да отделите три дена или една седмица, в рамките на които да е ясно, че извършвате дейност, провеждате прояви в един определен град, Европейската столица на младеща. Добре ще е това да бъде отразено в медиите. Съжалявам, че Люксембург все още не е участвал, но от списъка виждам, че в Португалия вече на два пъти е имало европейски столици на младеща. Чудесно е това. И какво е онова, което общините или младежките организации в Португалия може би правят по по-различен начин или по-добре? Така че вече на два пъти да са били удостоявани градове в Португалия с тази титла. Uh, so I can start, and then maybe my colleague later on will add. Um, so in terms of visibility and по въпроса за видимостта и контакти между всички европейски младежи, Пътуваме до европейските столици на младежта. Над 200 младежи от цяла Европа се събират в съответната европейска столица на младежта за първа среща. Работим също и с медиите, но доста често е трудно тези първи прояви да бъдат отразени в медиите. Ако можете да ни дадете съвети за това как да привлечем медиите, с удоволствие ще поговорим с вас след днешното заседание. По въпроса за Португалия, да, много се радваме, че на два пъти градове в страната са били удостоявани с титлата. Титлата е била присъждана и на град в Румъния. Сега отново кандидатства румънски град за нея. А що се отнася до Португалия, там има традиция на тясно взаимодействие между младежките организации и политиците, общините. Вероятно също и слънчевото време и вкусната храна се намесват като фактори. Но в Португалия още на ранен етап започна работа на ниво младежки политики. Португалия също много силно винаги се застъпвала и за правата на младежите. Така че там като че ли в мисленето на хората е вкоренено съзнанието за тази необходимост за сътрудничество между младежките организации и политиците. Освен това, младите политици в Португалия първоначално са работили на местно ниво в младежки организации преди да станат политици на национално равнище. Такъв е моделът в Португалия. Вероятно там за това толкова силно се работи по линия на младеща. В Кашкай са звеното, работещо в областта на младеща, може би е най-голямото в страната. Става дума за отдела в общината. Към момента в този отдел работят може би 30 души. Същото въжи и за град Брага, Брага играе водеща роля по отношение на младеща в страната по линия на проектите, които реализира, както и от гледна точка на подкрепата, която дават органите на местно самоуправление. Председателката, последен въпрос от мен. Вие проявявате ангажираност както по време на процеса на кандидатстване, както и след като се присъди титлата Европейска столица на младеща. Работите за това да се подобрят условията за младежите в съответния град. Добре е да се види какви дейности се извършват в рамките на една година Всъщност тази дейност е много активна в съответната европейска столица на младеща. Но какво се случва след като изтече тази една година? Смятате ли, че тези ваши инициативи в рамките на една година водят до трайни подобрения за младежите в съответните градове? Възможна ли е една такава констатация според вас? Много добър въпрос, който е много важен за нас когато градовете кандидатстват и преди да вземем окончателното решение за присъждане на титлата, питаме техните представители какъв следва да е дългосрочният ефект Онова, което правим ние в рамките на една година, само поставя началото на процес. В рамките на една година не могат да настъпят промени, но онова, което правим през тази една година е стимул за градовете да продължат работа. Да, естествено е, че с течение на времето броят на инициативите намалява, но важно наследство, което остава след нас, са създадените структури – Градовете трябва да изграждат структури. Младежите в рамките на тези структури трябва наравно с представителите на общините да управляват инициативите и да работят по тях. Обикновено съответните структури остават, просто се променя целта на дейността им. Например, започват да работят за привличането на безвъзмезно финансиране от Европейския съюз, за изграждане на институционален капацитет, други пък се превръщат по-скоро в политически органи, които работят заедно с институциите си. Оставяме едно подобно наследство в всеки един град, който е бил удостоен с титлата, с което се гордеем. Структурите са различни в отделните градове, в зависимост от потребностите им. Продължаваме да работим и по мрежата на европейските столици. Извършваме и различни дейности, като например по инициативата приобщаващо изготвяне на бюджети за младеща. Тази идея сама по себе си нищо не е нищо ново, но новият елемент е, че младежите имат думата по съставянето на бюджета. Те решават за какви дейности следва след това да се заделят средствата самите младежи управляват дейностите. В много градове се създават и пространства за младите хора. Младите хора заедно с мрежата на европейските столици определят какви са потребностите им. Най-често липсват пространства в Торино, например, която беше столица през 2010 година, продължават да съществуват създадените тогава младежки центрове. Много са важни също така и уменията, които придобиват младите хора, това, което научават по време на целия този процес. Това е онова, което остава след нас. Не е лесно, разбира се, тъй като и финансирането намалява след като изтече съответната година. Но се поставя една основа, едно начало. От там нататък се надяваме, че дейностите ще продължават. Благодаря. Думата има госпожа Флоренция Ван Хаут от името на комисията. Имате думата за заключителни думи. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на колегите от Европейския младежки форум за представенията им. Благодаря за много интересните разисквания. Тази инициатива е един чудесен пример за това до какви резултати може да доведе една силна идея колко много хора могат да застанат зад нея. Трябва да се повиши и според нас видимостта на вече постигнатото. Трябва да видим и как можем още да вдигнем летвата. Бяха упоменати и идеи, като например създаването на мрежи с цел улесняване на процеса. Може и ние да се срещаме с младежите, да им разясняваме какво е значението на Европейския съюз на местно ниво. Може също така в съответните столици да се организират и дейности по линия на програмата Discover EU, т.е. на младежите да се финансира пътуване до тези столици. Има също така възможност младежите да пътуват до други градове, да участват в прояви, в доброволчески дейности, организирани там от младежките организации. По въпроса за програмите ни и към момента в рамките на политиката си за младеща насърчаваме мерки за доближаване на Европейския съюз до местните органи. По Еразъм Плюс, например, се осъществява партньорството Europe Goes Local, т.е. Европа работи по места. И тук има възможности да се разясни до какво се свежда участието на младежите в процеса на вземане на решения. В бъдеще може да се засили това измерение. За целта имаме идея да излезем с проекти за участие на младеща и по линията на Европейския корпус за солидарност. Това ще са проекти за солидарност. Те дават според нас възможност на младежите да приложат на практика европейската идея на местно ниво. Идеята е подобна на тази на европейската, за европейската столица на младеща. Това са идеите ни да се надяваме, че ще си сътрудничим по тях с парламента и с Европейския младежки форум. Благодаря ви, благодаря и на двамата ни гости за ангажираността им по инициативата Европейска столица на младеща. Благодаря и за ангажираността ви в Европейския младежки форум. Важна е вашата работа, най-вече за младите хора. Благодаря ви, че ни отделихте от времето си. Надявам се, че и в бъдеще ще си сътрудничим с вашия форум, не само за европейските столици на младеща, но и по много други проекти. Сега за малко ще прекъснем, докато дойде госпожа комисаря. Ще продължим в 11.30. Dear colleagues, I would like to beg you to take your seat now. Колеги, моля заемете местата си и преустановете разговорите помежду си. Нека започнем, тъй като госпожа комисарият вече е сред нас. Всички онези, които не искат да останат в залата, да продължат да си говорят помежду си, моля да напуснат залата. за да може и наистина да участвате в структурирания диалог с госпожа Мария Габриел. Уважаеми колеги, за мен е удоволствие за първи път официално да приветствам госпожа Габриел в рамките на структурирания ни диалог за политическите приоритети с Европейската комисия. Редовно поддържаме връзка, включително и на ниво координатори. Вече от доста време поддържаме контакт с госпожа Мария Габриел, но тези наши контакти, разбира се, не могат да заменят редовния структуриран диалог. Още веднъж сърдечно добре е дошла от името на комисията ни. Желая ви успех при работата в рамките на ресора ви, най-вече в рамките на сътрудничеството с комисията по култура. Ресорът поверен ви от председателката на комисията госпожа Фандерлайн е много широко обхватен. За това е е и важно да има сътрудничество, най-вече по отношение на научно-изследователската дейност и културата. Радвам се, че госпожа Фондерлайн включи културата в ресора, за да може тя отново да придобие по-голяма видимост. Културата е от изключително значение за Европа. Тя е от голямо значение за европейската идентичност, както и за конкурентоспособността ни. Културата е по-важна сега от когато и да била, тъй като творческият сектор е бил и двигателят на иновациите. С интерес ще чуем от вас какво смятате да направите по отношение на това предизвикателство по време на мандата ви. След това ще дам, след изложението ви ще дам думата на колегите за въпроси. В зависимост от това колко колеги са се записали за изказване, евентуално ще ви давам думата за отговор непосредствено след поставянето на въпросите. Бих искала да кажете и няколко думи по развитието на нещата към момента във връзка с МФР. Вече говорихме по този въпрос днес сутринта. Бихме искали да знаем как ще подходи комисията към предложението на господин Мишел. Мерси Боку, мадам. Благодаря, госпожо председател. Скъпо събиране, скъпи колеги, преди всичко искам да кажа, че се радвам, че съм с вас днес Както каза председателя, това е първия структуриран диалог в качеството ми на комисар за културата, младежта, образованието и науката. А се радвам от тази възможност да продължим работата в тясно сътрудничество с вас през целия мандат. Първо искам да кажа, че Европа е готова да определи нови амбициозни цели, по-амбициозни, що се отнася до образованието и културата – и ние наистина можем да изведем нашето сътрудничество на едно по-високо равнище. Въпросът е дали сме способни да се снабдим с необходимите средства, за да реализираме тези високи амбиции. И тук искам ясно да заявя своята позиция, госпожо председател, но преди всичко искам да приветствам парламента за ясната, аргументирана позиция, за виждането, което отстоява, а именно, че Европа в тази област трябва да продължи да бъде финансово обезпечена, за да изиграе своята ключова роля. А сега, по същество, ще започна с някои теми. Има 15 теми, по които имам някои съобщения. В самото начало искам да маркирам краегълния камък Европейското пространство на образованието. Предвидено е то да се реализира до 2025 година. По-настояще възнамеряваме с моя екип да представим съобщение през септември – и искам да призова парламента да продължава да бъде активен, да участва в общественото допитване. Вашите идеи са много ценни за нас, защото на практика ние трябва да премахнем пречките пред стъжанството в Европа, да осигурим качествено образование, да позволим на предприемачите, на учащите се да се местят по-бързо между различните образователни системи, да насърчаваме една култура на образование, тъй като говорим за учене през целия живот. Ето защо през септември тази година ще представим съобщение, ще направим предложение за новите оси и действия, ще представим и нова рамка за сътрудничество с държавите членки в сферата на образованието и обучението. Както знаете, сегашната рамка ЕТ 2020 година, 2020 година ще приключи в края на тази година. Що се отнася до пространството за образование, за мен е много важно да не забравяме за съобщението от юни за европейското научно пространство. Много е важно тези дейности да вървят паралелно, да няма несъответствие между програмите, да няма пропуснати възможности за една последователна и ефикасна обща рамка. Що се отнася до европейското пространство на образованието, европейските университети ще са една от ключовите инициативи в това пространство. Ние трябва да изградим университети на бъдещето. Висши учебните заведения имат тежката задача да снабдят младежите с познания, които да са на ниво, които да им позволят да намерят своето място в обществото и в пазара на труда, които се развиват толкова бързо. Съответно, нуждаем се от качествено приобщаващо образование, за да се справим с това предизвикателство, да подобрим компетентностите, да осъществим едно по-справедливо общество. Трябва да осигурим равен достъп до образование. Следващия етап е подобряване на резултатите. И трябва да вземем предвид три предизвикателства. Всички младежи трябва да получат възможност да развият базовите умения, да се намали броя на отпадащите училище без а, диплома и да се подобри благосостоянието на учениците в училищата. Ето защо трябва да се реализира една мащабна инициатива да се помогне на всеки ученик да придобие базови познания. За цифровата сфера имаме и други инициативи. Трябва да помислим заедно как да гарантираме едно базово образование – и тук искам да спомена младежката гаранция. Във второто полугодие на 2020 година ще започнем обществено допитване по тези теми и вашите идеи ще са добре дошли. Пак в е, пространството за образование трябва да бъдем приобщаващи новаторс, новатори, но тук се нуждаем от мотивирани преподаватели – така че трябва да работим много с държавите членки с Европейския парламент, за да помогнем на преподавателите. Имаме Академията за преподаватели по линия на Еразъм Плюс. Това е тема, на която много държа и искам да се възползват от това пространство на образованието, колкото се може повече преподаватели в Европа. А сега накратко цифровото образование, плана за действие. Аз поех ангажимент да реализирам план за действие в тази област през първата година от моя мандат. Хубавата новина е, че това ще бъде направено през юни. С моят е, екип започнахме работата и идеята ми е следната да продължим инициативите, които вече са показали своята успеваемост, безопасния интернет за Европа с, с безспорен успех и нуждаем се от други мерки, целенасочени, без те да са много небро. И тук искам да чуя и вашите мнения и предложения. Искаме се да видя една инициатива изкуствен интелект за момичетата. Комисията днес представи Бялата книга за изкуствен интелект. По тази линия много важен е и въпросът за дискриминацията. Трябва да видим какво е мястото на жените и момичетата в тази важна област. Европейския институт за технологиите и иновациите. Знаем колко напреднала работата в парламента. В това отношение искам да ви благодаря за първите положителни отзиви. Днес сме изправени пред друго предизвикателство. Отчасти е, да видим как може да се подобри този институт, що се отнася до участието в него, прозрачност и да се осигури максимална връзка с другите инструменти, които съществуват в рамките на Хоризонт Европа. Тук имам преди две неща. Нов тласък на творческия сектор през 2020 година. Трябва да има и синергия с втория стълб на Хоризонт Европа. Искаме се да има и пълна синергия с Европейския съвет за иновациите. Трябва да се инвестират там, където има най-сериозни рискове, да се помагат стартиращите предприятия, да им се помага да получават по-лесно финансиране и да така че да разгърнат техния потенциал. Относно младеща, има една ключова дума за мен. Сега имаме нова стратегия за младежта до 2027 година. През тази година искаме до края на годината да видим резултати от едно проучване за мобилността на младежите, които се занимават с доброволческа дейност, да се премахнат пречките пред трансграничната солидарност и мобилност – Искаме и обществено допитване, за да съберем максимално мнения. Искаме по-късно в тази година да се предложи нова рамка за политиката за доброволческа дейност в трансграничен план. Що се отнася до младеща? младежкия координатор и е инициатива, която трябва да се разгърне. Ще работим с моя екип да се подберат кандидати. Така ще имаме едно лице, представител на младеща в Европа с своите координати. Няколко други теми. Спорта, той не фигурира в заглавието на моя ресор, но искам ясно да кажа, че трябва да се работи и в тази област. Трябва да направим всичко възможно, за да се подобри здравето, да се надхвърлят границите, езиковите, социалните, поколенческите. Наградите за активност, това е една инициатива. Мисля, че в тази насока трябва да се разгръщат повече дейности, трябва да се проучи възможността за задълбочаване на сътрудничеството между новаторството и спорта. Трябва да се съберат повече идеи, включително и за връзката с културното наследство. Това е нов елемент. Надявам се, че малко по малко ще се задълбочи работата в тази сфера групата за спорта ми се иска отново да е в ход тук в парламента и искам да изкажа почитание към двете председателки. Културният сектор, тема на която много държа, имаме Европейска година на културното наследство, сега имаме нова програма за културата – Имаме представител на парламента във форума за културното наследство, който стартира. Признавам, че последното заседание бе през октомври, следващото е чак през юни. Трябва да се увеличи частотата. Заедно трябва да помислим какви действия трябва да бъдат предприяти, какви да са последващите мерки. Сега има нов проект Културно наследство в действие. За мен това е много важна тема и в тази връзка аз ще продължа да обръщам внимание на инструментариума за отделна мобилност за творците. Това е платен проект с срок две години. Резултатите са доста окоръжаващи, така че тази инициатива може да продължи и през идния програмен период. Трябва да продължим и подпомагането на музиката със съответните инициативи в е, тази сфера. Очаквам от вас и нови идеи, предложения да направим така, че културата да е общ цокъл на нашите ценности – тя да придобие по-конкретно измерение, да придобие по-голяма достъпност. И на последно място, още три елемента. Тези политики имат отражение във вътрешен план. Нуждаем се от инструменти за работа и във външен план, за външно популяризиране на културата. Тя трябва да е стълб на външната ни политика. Не трябва да има разпокъсаност, намален бюджет. Трябва много внимателно да се подберат темите, по които да се работи, да покажем своето многообразие и богатство. Инициативата Африканска столица на културата Маракеш тази година. Ние имаме Европейска столица на културата, и сега тази инициатива ще се разгърне и на други континенти. И мисля, че с подобни положителни инициативи може да изградим връзки, нишки, които да ни свързват. Западните Балкани, това е регион, в който ще трябва да се продължи работата, да покажем, че европейската перспектива не е само на думи, това е една процедура, която е от ключово значение, която ще приобщи всички. Програмата Творческа Европа, Еразъм Плюс са много важни в контекста на Западните Балкани. Да покажем на младежите от региона, че мобилността е перспектива за тяхната държава, за техния собствен регион. И на последно място бъдещата програма Еразъм, Корпуса за солидарност. За мен е много важно да се работи по тази тема и тук искам да поздравя парламента с изразената позиция. Чака ни работа по технически теми. Днес сме в навечерието на съвета, на който ще се обсъжда бюджета. Много важна за нас тема. Ние трябва да продължим да говорим с един глас. Продължението, което ще бъде направено, е разочароващо. То изобщо няма да ни помогне да запазим доверието в нас, да работим за приобщаването, за връзката с ежедневието на хората. Защото това са основните теми в нашите програми, така че Изобщо не е приемливо да имаме предложение, което не е на висотата на нашите амбиции, което изобщо няма да ни позволи ние като европейци да изкараме тези 7 години. Ние всички си даваме сметка, че без новаторство, без инвестиции в мобилността, младеща, европейското пространство за образование, университети на бъдещето, никога няма да сме на висотата на предизвикателствата. Било то демографските, климатичните, дигиталните, трите принципа, пред които е изправена Европа. Всичките те изискват образование, култура, за да можем да стигнем до едно общество, което да е на висотата на тези предизвикателства, но на базата на зачитане на основните ценности, на базата на иновациите, модернизацията. Ще спра тук, госпожо председател. Извинявам се, че говорих малко по-дълго от предвиденото. Благодаря ви за предоставената възможност. Сега очаквам с нетърпение вашите въпроси, идеи и забележки. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. Няма абсолютно никакъв проблем, че си надвишихте времето за изказване, тъй като е особено широк диапазонът от е, темите към компетентността на нашата комисия, пък също спада много широк диапазон от аспекти. Радвам се, че заставате зад изискванията на парламента във връзка с средносрочната финансова рамка. И комисията и парламента трябва единно да застанат на много категорична позиция, според мен, в при встъпването си в длъжност Урсула фон дер Лайн застана зад искането на парламента за отрояване на бюджета по Еразъм Плюс. Предстои ни нелеката задача да убедим държавите членки, че не би следвало да застават за този урязан бюджет, а че трябва да продължим диалога. Да се надяваме, че ще надделее разумът. Абсолютно контрапродуктивно би било, според мен, да се съкръщават средства по програми от областта на културата, образованието и научно-изследователската дейност. При това в толкова голям размер. Всички нови инициативи така ще бъдат изложени на риск. Когато има нови инициативи, е необходимо и ново финансиране. Ако не се предостави то, ще трябва да се оттеглят средства от други инициативи и проекти, а те така или иначе вече от години не разполагат с достатъчно финансиране. Затова се и радвам, че заедно с нас ще работите за увеличаване на финансирането по програмите. Мисля, че ще можем да даваме думата на госпожа комисаря за отговор непосредствено след въпросите. Първо ще дам думата на координаторите, след това на други колеги. Михаела Шойдрова. Euh, Благодаря ви за диалога, който провеждаме с вас, за възможността да разменим мнение с вас Госпожо комисар, спряхте се върху много теми. Много широк диапазон от моменти засегнахте. Аз ще поставя определени акценти. Ще се спра върху тема с практическа насоченост. Става дума за регламента за Еразъм и програмите Творческа Европа както и за Европейския корпус за солидарност. Тези програми са от ключово значение за нас, тъй като се отнасят до културата, образованието и младеща. Ще подходя съвсем практично. Наистина съм разочарована, че не работим с толкова бързи темпове, колкото би ни се искало. Според мен, законодателният процес трябва да бъде ускорен. Към момента сме стигнали до задънена улица. Няма напредък, тъй като не сме постигнали съгласие по въпроса за управлението. Не искам да кажа, че няма да има напредък. Всъщност, вече почти сме приключили. Но не е решен въпросът за управлението. Няма и съгласие за бюджета. Както и за съотношението на силите между съвета и парламента. Зачитаме ролята на съвета, но ни се иска и ние да можем да оказваме въздействие върху вземането на политически решения. Разговарях с нашия докладчик и с съдокладчиците. Обърнах се към тях с молба да ускорят темпа на работа, за да се стигне до консенсус и да се установи равновесие. Мисля, че можем да го постигнем. Можем да подпомогнем и институциите. Бюджетът е отделен въпрос – по въпроса за бюджета можете да разчитате на нашата подкрепа. Идеята на господин Шарл Мишел за съкръщаване на финансирането по някои от инициативите на парламента и комисията е абсолютно недопустима. Днес се обърнах с писмо към нашия министър-председател, в което го моля да отхвърли предложението на председателя на Европейския съвет. Имам въпрос за новия проект, който упоменахте. Председателката, имаме само по 2 до 3 минути за въпрос. Можете да доразвиете въпроса си, но моля останалите колеги да се вместват в времето отредено им за изказване. Добре, ще приключа с въпроса си. Председателят на смесената ни група по въпросите на културното наследство е днес сред нас. Това е господин Милан Мон. Би било интересно за нас да узнаем нещо повече за програмата Културно наследство в действие. За какво ще се използва тази програма? За възстановяване и реконструкция ли? Или за някакви други действия? Благодаря ви. Първо, по въпроса за бюджета. Нека повторя – Миналата седмица разговарях с австрийския министър-председател. Всички министри на финансите и всички министър-председатели трябва да са наясно, че става дума за финансирането за Еразъм Плюс и за Хоризонт Европа. Трябва да продължим да настояваме. В един момент трябва да застанем на много твърда позиция, както направихте и вие. Знаете, че на Творческа Европа и на Еразъм Плюс се гледа като на един пакет. Става дума за 12 хоризонтални теми. В момента в комисията не е ясно какво може да се направи за намирането на техническо решение има причина за процедурата за комитология, за разделението на правомощията. Можем само да работим за вземането на решение. Комисията работи по излизането с решение, с предложение за техническо решение. Аз продължавам да настоявам от своя страна спрямо колегите си да ускорят темпа на работа, да търсят решения. Ако не намерим решение на 1 януари 2021 година, ще бъдем изненадани доста неприятно. Ще бъдат изненадани неприятно най-вече тези, които не го заслужават. Аз ще продължа да настоявам. Темата е много важна за мен. Но са в сила не много гъвкавите правила на комитологията. Продължавам да се надявам обаче, че ще можем да намерим решение. Ще положим усилия и спрямо финландското председателство. Ще заявим спрямо тях, че трябва да е възможно да се постигне напредък. Ще е добре да можем да продължим работа по тези три проекта. Разбирам и какво стои зад позицията на парламента. Трябва да намерим изход от това положение. Относно културното наследство в действие. Проектът е започнал през януари 2020. Както казах, трябва да помогне тази инициатива за местните и регионални власти. Тук имаме и принципите за качество, как да се подобри приобщаващото управление на културното наследство. По проекта се предвиждат за момента поне 12 посещения за учене от други общини, местни и регионални власти. Мога да ви предоставя списъка, за да видите кои са съответните органи. Идеята е да имаме повече от 20 участници на посещение – тук говорим за ръководни кадри в момента, но не само, и специалисти от съответните региони, които се занимавате с а, селска политика, за да направим едно нещо. Целта на този проект е списък с 30 добри практики, които могат да бъдат разпространени по-късно сред европейските градове и региони. Както казах, работата те първа започна – сега трябва да се определи списъка на 12-те града, които ще бъдат посещени, посетени. В последствие могат да се извършат доста връзки с Хоризонт Европа и възможностите, които разкрива тази програма. Проекта сега те първо е започнал. Това бяха основните идеи. Благодаря ви, Петра Камер Еверт. Благодаря ви, и благодаря ви, госпожо комисар за изключително широкия диапазон от разнообразни теми, които ни представихте днес сутринта. Ще се спра върху две теми. Пространството за образование 2020-2025 година от срещата на високо равнище в Гьотеборг от преди две години и половина вече бе изгубено доста време. Назрял е моментът за конкретни действия. 2025 година чука на вратата. В съобщението на комисията прочетох формулировката Силна социална Европа за справедлив преход. В тази част от съобщението се визира образованието в Европа и свързаните с него проблеми. Ясно е какви са проблемите. 20% от 15 годишните не могат да четат и пишат както трябва. Имат проблеми с математиката. Би следвало да се стремим към това младите хора поне да завършат средно образование. Поне това е обявената от вас цел. Но това е погрешното според мен заключение. Не може да смятаме, че завършването на средно образование и постъпването след това в университет са панацея. Има огромен недостиг на специализирани работници, най-вече на такива, които не се нуждаят непременно от академични квалификации под формата на завършено средно образование, на завършена гимназия. Имам предвид че трябва да работим за засилване позициите на сферата на професионалното образование и обучение. Не ми се иска в бъдеще да виждам подобни формулировки в съобщенията на комисията. Така хората остават с впечатлението, че единствено и само ако завършат средно образование, стават за нещо. Но това са пълни глупости. Това е напълно погрешният подход. Нищо няма да постигнем по този начин. Освен това, необходим ни е и извънреден план за програмите, по които следва да започне работа от 1 януари 2021 година нататък. В противен случай няма да имаме вече средства. Вероятно парламентът няма да може да вземе окончателното решение за програмите преди месец ноември тази година. Тоест до тогава комисията няма да може нищо да задейства. И в никакъв случай не искаме след това комисията или съветът да ни сочат с пръст, защото не сме приключили на време. Европейският парламент си свърши работата на време. Сега очакваме предложенията на комисията. Знам колко усилено работите по този въпрос. Но нека още веднъж повторя. Очакваме предложенията на комисията. Абсолютно неприемливо е предложението на председателя на съвета за МФР. Нищо няма да се постигне с така предвиденото финансиране според нас. Няма да позволим да ни сочат с пръст, ако не може да започне работа по програмите от 1 януари 2021 година нататък. За това ни е необходим и извънреден план, за да не се стигне до положението, до което се стигна преди 7 години. Тогава започнахме много късно работа по програмите, тъй като съветът за пореден път не си свърши работата за МФР. В случая вината отново няма да е на парламента, тя ще е на другите институции. Мерси. Мерси боку. но. Благодаря, госпожо Камеравер. По втория въпрос за извънредния план. Това е нещо, което вече съм чувала. Искам просто да кажа, че трябва да видим какво ще стане на съвета утре. Знам какво е предложението, което е неприемливо. Но трябва да работим при тези условия. Да не създаваме паника. Все още имаме възможност да повлияем, да поговорим с министър-председателите, От моя страна искам да има ясно послание през тази седмица. Относно професионалното обучение, това е тема, на която много държа. През следните години трябва да се работи повече по нея. Искам да маркирам четири инициативи, които са важни за професионалното обучение новата програма за квалификацията, която ще бъде представена на 25 март. С комисаря Шмидт ще работим заедно в тази област и е много важно да не се забравя за този въпрос. Еразъм плюс на второ място. Аз подкрепям тази програма. Както казахте, ние се нуждаем от младите. И на трето място, в хода на годината искам да лансираме една инициатива за създаване на европейска рамка. за microcredentials, за микроакредитиви. Много важно е да се признава опита натрупан от младежите, за да се подобри техните професионални перспективи. Ще бъде създадена експертна група до края на февруари. Първото заседание ще се проведе през март. Ще има срок 8 седмици за предоставяне на доклад. Това е модел, който съществува и се прилага в други държави с много успех. През май в съвета ще внеса предложение за създаване на европейска рамка за микроакредитиви. за да се вдъхне нов живот на болонския процес. Трябва да се помисли за това. Също така, онлайн курсовете. Искаме да има повече подобни курсове, които дават достъп и на лицата с затруднена мобилност. Но възниква въпроса, признава ли се наученото там? Еразъм Плюс ще обърне внимание преподавателите да имат и цифрови умения. Ако онлайн курсовете не се признават, това ще е сериозен проблем. Преподавателите не искат да се занимават с подобни курсове, тъй като те нямат никакво отражение върху тяхната кариера по-късно. Това са елементите, на които аз ще обърна внимание и ще ви държа в течение. Лоранс Феран. Благодаря, госпожо председател. Днес атмосферата е доста емоционална заради бюджета. Ние ще водим битка, за да се добавят културата и образованието във вашия ресор. В личен план искам да ви кажа, че водихме символична битка, а сега трябва да водим и политическа битка. Надявам се, че и вие ще ни помагате да ни кажете как конкретно да действаме. Искам да ви благодаря за работата и за амбициозната програма. Но има разминаване. Не може да има сериозни амбиции без бюджетно осигуряване. Европейското пространство за образованието – подобен ни проекти като цифрова Европа и зеления курс не могат да се реализират без да е завършено пространството на образованието, което трябва да бъде и подплатено с бюджетни средства. Еразъм плюс от една страна – научните програми също така. Всичко се разделя по-отделно и въпросът ми е в тази връзка могат ли да бъдат загърбени европейските университети в програмата Хоризонт Европа? Мисля, че има доста несигурност. Дали няма да блок... бъдат блокирани новите проекти? Дори с отрояване на бюджета за Erasmus което надявам се, че стане факт, дали ще имаме достатъчен бюджет. Също така, ученето. Водим дълга битка в тази институция за създаването на европейско пространство за стажове и учене. Въпросът ми е какво можем да направим конкретно? Кои са конкретните действия, които предвиждате във вашата програма? Друг интересен момент. Гаранцията за базово образование, основно образование. Тук възниква въпроса за преподаването на история. Това е много важна тема, започната с създаването на дума за история, с Европейската обсерватория на европейската история. През уикенда, знаете, се повдигна темата за преподаването на история в Полша. Така че за мен е много важна тема базовото образование – мисля, че вие ще се свържете с министри на образованието скоро. Какво послание ще им отправите? Аз вече писах на нашия министр на образованието по препоръка на мнозина колеги и така ние ще водим битката но искам да, ви, да чуя каква ще е вашата роля, която ще играете по този повод. Благодаря, госпожо Феран, за зададените въпроси. Радвам се, че повдигнахте въпроси за европейските университети и програмата Хоризонт Европа. Не трябва да се работи на парче. Инициативите, които бяха Лансирани са подготвени от Генерална дирекция Образование и култура. От самото начало е много важно гражданите да видят каква е връзката с пазара. 5 милиона евро бяха предоставени от Генералната дирекция за образование и култура. въпроса за прехвърляне на средства трябва да бъде обсъден с парламента. Мисля, че се движим в правилната посока. Комисията Реги вече намери законно решение, за да не се за да се прехвърлят средства към Хоризонт Европа. 2 милиона евро ще бъдат прехвърлени от Хоризонт 2020 година, за да може да бъде отчетено университетското измерение от самото начало. Това е добра новина. Въпросът е какви ще са последващите действия. Трябва да работим по учебната програма, нуждаем се от по-гъвкава рамка, съобразена с потребностите. Трябва да следим как ще се оползотворят финансовите ресурси, за да разгърнем своята дългосрочна стратегия относно ученето, стажовете, трябва да помислим кой ще разработи учебните програми в това отношение. Моята идея е да имаме европейска рамка – за микрокредити, за микроакредитивите. Трябва да се признават наученото относно европейската история през март ще бъда в Дома на Европа и ще повдигна тази тема. В целия Европейски съюз в момента се разпространяват материали за европейската история, но не трябва да забравяме, че все пак тук има и правомощия на държавите членки по тази тема. Мисля, че тази тема може да бъде разглеждана по време на работна закуска в съвета, за да съберем първоначалните реакции и виждания. Сега не може да се каже дали ще има консенсус между държавите членки, защото не сме провели дискусия по темата с държавите членки. Утре на Министерския съвет е хубаво, че вече сте провели връзка с вашият е, министър. Винаги съм много приятно изненадана, когато има министри, които се присъединяват към гласа на комисията. Както казах, аз не съм за да се облаквам от министрите на наука, образование и така нататък. Те изказват подкрепа. Проблема идва от тези, които взимат решение, а именно премиерите и министри на финансите. Въпросът за изтичането на мозъци е въпрос, на който хрватското председателство много държи. Но също така, друг много важен въпрос е и зеления курс. И тук образованието може да окаже сериозен принос. Аз приветствам организираната първоначална дискусия, на която да бъдат събрани виждания какво може да се направи в европейски план. Е, е, Госпожа Андерсон, това е последният координатор, който ще се изкаже. Още трима колеги, освен това, са се записали за изказване. Записвам и господин Нинас, но оттам нататък няма да записвам колеги за изказване, тъй като от един определен момент нататък вече няма да имаме превод. Моля да се вмествате в рамките по на една минута. Госпожа Андерсон има сега думата в качеството си на координатор. Всички останали след нея ще имате само по една минута. Ще следя за това да си спазвате времето. Госпожа Андерсон, благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Благодаря, че представихте и позицията си по отделни теми. Ще се спра върху Европейското пространство за образование 2020-2025 година. Напълно съм съгласна с госпожа Камер Еверт по тази тема. През изминалите десетилетия в Германия се поставяше прекалено силен акцент върху академичната кариера, т.е. завършването на гимназия и след това на университет без да се има предвид липсата на специализирани работници. И не само това, децата ни бяха изложени на огромен натиск, тъй като единственият валиден стандарт беше завършването на гимназия. Децата в резултат от това бяха изложени на огромно напрежение, което доведе и до психологически проблеми. А до преди 20-30 години работата на занаятчиите, на тъй наречените специализирани работници, високо се ценеше. Сега хората отчасти трябва да отчасти се срамуват, ако работят като занаятчи. Мисля, че трябва още веднъж да поставим по-силен акцент върху занаятчийството. Няколко думи за принципа на субсидиарност. Съвсем конкретен въпрос имам към вас. В качеството си на комисар ще работите ли наистина за това да се създадат мрежи от висши учебни заведения в Европа? Няма нищо лошо в мобилността, но не бива да има намеса в учебните програми на учебните заведения. Те продължават да спадат към компетентността на държавите членки и това трябва да е така и в бъдеще има в не един и два документа писмен ангажимент по този въпрос за спазването на принципа за субсидиарност. Ще следя за това дали ще спазите този си ангажимент. Цитирам едно интервю, което дадохте на Deutsche Welle на 29 ноември 2019 година. В него казахте, че ще се постави силен акцент върху компетентността при боравенето с медии, тъй като именно липсата на такава компетентност води до дезинформация. Публикувана бе една брошура 60 причини за това да заложите на Европейския съюз. В нея се казва, че държавите от еврозоната през 2016 са спестили 50 милиарда евро благодарение на политиката на ниски лихвени проценти на Европейската централна банка. Това се изтъква като успех в тази брошура. Но във връзка с това не се упоменава нещо, а именно – ще ви дам за пример Германия. През изминалите две години германската държава спести 386 милиарда евро под формата на лихви. Едновременно с това обаче частните домакинства загубиха поради ниските лихвени проценти средства в размер от 358 милиарда евро. Едностранчиво е твърдението, че държавите благодарение на политиката на ЕЦБ могат да спестят средства поради ниските лихвени проценти. Едновременно с това обаче не се обръща внимание на това, че така се отнемат средства на дънакоплаците. Това е пример за дезинформация. Ще се борите ли срещу такъв вид дезинформация? Председателката в името на справедливостта тъй като всички, на всички координатори директно бе отговорено на въпросите. Сега ще ви дам думата за отговор, след което ще обединим пет въпроса, на които ще има само един отговор. Благодаря за въпросите. Относно професионалното обучение, мисля, че вече отговорих участие. Само да добавя още две неща. Първо, ние работим и с комисар Тири Любретон, който ще представи нова промишлена стратегия. Промишлената квалификация е нещо, на което много държа. Аз настоявам и за квалификациите Blueprint. Така че това са много важни теми. Също така трябва да се осигурят необходимите цифрови умения – За мен е много важно да има ноу-хау, да бъдем отворени към цифровата сфера, която става вездесъща, дори и в по-традиционните сектори. Като акцента отново ще са малките и средни предприятия. Защото те са в по-затруднено положение. Относно програмата за обучение, Искам да напомня, че в рамките на пилотния проект с европейските университети те избраха да поемат ангажимент, те кандидатстват по програмите, те имат три години да ни кажат, ето това са пречките, това е, са възможностите. За мен е важно да не се възпроизвеждат грешките от миналото. Нямаме нужда от проекти между 3, 5, 8 държави. Трябва да помислим за електронна студентска карта, достъпа до предприятия, възможност за получаване на ноу-хау по време на учебния курс, за да може да се намери заето след това. Така че те трябва да ни кажат как да изглежда университета на бъдещето. Това обаче не означава, че не трябва да се захващаме с сложни теми понякога. Включително можем да стигнем и до статуса на тези университети, европейска степен или диплома. Но много важно е да се осигури независимост на идеите. Медийната грамотност е тема, на която също много държа. Борбата срещу дезинформацията минава и през отговорност на платформите, през лицата, които проверяват фактите. Но се нуждаем от критично мислене, за да могат децата да правят информиран избор. Аз бях пределно ясен. За мен има два много важни момента. Свободата на изразяване и правото на достъп до информация – това, което можем да направим е да снабдим младежите с съответния инструментариум, за да могат свободно да правят своя избор. Много се радвам, че този път е, борбата срещу дезинформацията сред младежите е изцяло в моя ресор. Аз ще продължа да работя е, в рамките на плана за действие за дигитално образование – по-безопасния интернет е, е много важна инициатива, която е насочена към много европейци. Много е важно младежите да изразят своите желания, да не им казваме какво да правят, а да им дадем инструментариум да правят своя избор. Много бих се радвала инициатива от миналата година за Европейската седмица на медийна грамотност да продължи. Това бе първото издание Видяхме, че темата представлява голям интерес. Аз ще обсъдя въпроса с комисаря Любретон, за да продължи тази инициатива. Насякъде в Европа да има младежи, които да участват в тази тема. Председателката, благодаря ви. Сега ще ви дам думата в следната последователност. Господин Адемов, Звер, Гарсия Делбланко, Нинас и Сикорел. Моля да се вмествате наистина в рамките по една минута. Ще следя за това. господина Демов, <clears throat> Госпожо еврокомисар, вие казахте в началото на вашето експозе, че Европейският съюз има амбициозни цели, но ние знаем, че за да се постигнат тези цели, трябват ресурси, финансови и човешки – и тук е огромната роля на образователната система. И понеже обед ще имаме а, изслушване на тема използването на изкуствен интелект в образованието, искам да ви задам няколко въпроса в а, тази тема. А, безспорно е, че ще има огромни ползи от използването на изкуствен интелект в образователна система, но мисли се в посока какви рискове крие това използване на изкуствен интелект. А, най-напред дали самите учители имат основание да се притесняват за работните си места. Мисли се как ще подготвим самите учители да използват тези нови технологии, за да подготвят новите професии на бъдещето и има ли риск това да увеличи пропаста между големите и малките райони? Благодаря ви. Lepo на Благодаря ви, госпожо комисар. Ще бъда съвсем кратък. Ще коментирам позицията ви по една от темите. Излязохме с предложение за нова система на управление на програмите. Това не означава, че искаме да разрушим отношенията между институциите. Напротив, искаме да се нормализират отношенията между тях – Поне така изтълкувах изказването ви. Европейската комисия не е правителство на Европейския съюз. Тя е изпълнителен орган. Някой в комисията обаче, не вие лично, не работят така, както би подобавало на една подобна структура. А, много благодаря. Кое, това, което съобщихте за гаранцията за образование, ми се струва много добра идея, но искам да подчертая, че в споразумението в Гутенбург съществува детска гаранция, която е един от стълбовете на образованието. Е, има е една за, е, за жилищата, за настаняването и за отглеждането и така нататък. Просто искам да ви напомня, че съществуват вече такива гаранции също. Искам да подчертая, че по въпроса за цифровизацията и образованието в цифровизацията, не е само да дадем цифрови умения, трябва да има по-холистичен подход, дори а, философски въпрос е това, как се разбира цялата цифровизация а, и как ще се изправим пред бъдещето. Искам да ви задам много въпроси, но просто няма време. Никлас Нинас, пита. Никлас Нинас, имате думата. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо комисар, че се отзовахте на поканата ни. Вие отговаряте и за сферата на културата. Много се радвам, че културата отново бе включена в ресора ви. 80% от заявленията по програмите Творческа Европа и програмите за културата не могат да получат финансиране. Просто не, не се стига до заявления при 80% от случаите, тъй като от самото начало е ясно, че няма шанс за финансирането им. Онова, което предлага господин Мишел е с 6,9% по-низко от първоначалното предложение. Какви са възможностите да бъдат убедени държавите членки да увеличат бюджета вместо да го съкръщават? Госпожа Сикорел. Oui, bonjour. C'est aussi ma première euh, réunion. Това е първата ми работна среща. Споделям емоциите и съжалявам, че атмосферата е подобна. Искам да изразя своето възмущение. Искам да ви благодаря за подкрепата. Еразъм Плюс не може да е тема за предизборна кампания. Ние всички носим отговорност в това отношение. Не можем да приемем факта, че Еразъм Плюс. да бъде пипана, защото тя е много важна за, в контекста на глобализацията. Искам да ви благодаря за изразената подкрепа. Имам един въпрос. Какво мислите за големия план за действие за фалшивите новини. Какво мислите за идеята, че в образованието не можем да говорим за разходи, а само за инвестиции? uns gegeben haben, bereits überschritten. Преводачите ни отпуснаха още 5 минути, но тези 5 минути вече минаха. Ще могат ли преводачите да преведат изказването на госпожа Габриел? В противен случай ще трябва да преминем на... продължим на английски. Можете да започнете. Благодаря на преводачите. Искам да благодаря за ясните послания. Инвестициите в образованието, в науката, културата не са просто парични суми – това са инвестиции в настоящето и бъдещето. За съжаление, както казах, сега се нуждаем от дела, от действия. Относно цифровата сфера, нуждаем се от цялостен подход – който да включва и инфраструктурата, не само уменията. В плана за действие за цифрово образование, както ще видите, се поставя акцент училищата да бъдат снабдени с достъп до широколентов интернет. По Еразъм Плюс ще има онлайн курсове, но какво ще стане, ако училище няма достъп до интернет? Ето защо трябва да направим така, че съобщението, което бе направено в рамките на зеления курс, а именно 3 милиарда евро за оборудване на училищата с интернет, да бъде реализирано. Когато разработвахме SEF 2, бе казано, че става въпрос само за дигиталните инфраструктури. Това е нещо, което е много важно за мен. И тук говорим за цифрови умения не само на младежите, а и на преподавателите, защото те могат да вдъхновят младежите да полагат усилия. Изкуственият интелект, искам да бъда съвсем ясна. Никога не трябва да позволим този интелект да замества който и да е. Човека е този, който ще командва изкуствения интелект. Радвам се, че обръща внимание на рисковете. Бялата книга, която ще бъде публикувана днес, ясно гласи европейския подход, не е американския или китайския подход. Ние вграждаме нашите етични принципи и ценности в изкуствения интелект. Да, има рискове от предубеденост, Даже и що се отнася до лицевото разпознаване, защото виждате какво става в Китай. Може да се стигне доста далеч в тази област. Изкуственият интелект трябва да отговаря на ясни изисквания, свързани с сигурността, с основните права и принципи. И от друга страна, трябва да видим как да ни помогне изкуственият интелект – да речем. Индивидуализация на курса на следване в училище. Има някои, които се движат по-бързо в училище, а други се нуждаят от адаптация спрямо техните потребности. Също така, разделението между градски и селски региони. Това е също въпрос, който трябва да се мисли. А относно творческа Европа, аз непрекъснато казвам във всяка държава, че в някои държави има ограничено участие, защото няма национални механизми за съфинансиране. Обръщам внимание и на участието на трети държави. Сега има нови разпоредби за програмата Медия – трябва да се спазват новите разпоредби на аудиовизуалната директива. ЕСЕМА трябва да се популяризира. Участието не е автоматично, но аз ще направя така, че достъпа да се разшири. Ще разчитам не само на творческа Европа, бих искал да разчитам на центровете за познание и иновации, КИК. По втория стълб на Хоризонт Европа ще има клъстър за културата в творческите сектори. За мен е много важно проектите, които не са получили финансиране по Творческа Европа, да получат по-пряк достъп в момента. Относно фалшивите новини, работим по тази тема. Комисар Юрова отговаря за този ресор. Аз отговарям за честа борба срещу дезинформацията сред младежите, критично мислене, медийна грамотност. Голяма част от работата в това отношение, както знаете, ще легне на моите плещи. За първи път ще имаме вече средства. Аз се борих творческа Европа